Скъпи колеги, добре дошли на нашата 134-та пленарна сесия. Има ли някой, който да има възражение срещу така представения дневен ред? Не виждам. Нека да го считаме за прият. Същото касае и протокол от последното ни заседание. Не виждам някой да е против също е прият. Най-напред искам да благодаря на всички членове, които участваха на нашата церемония за откриването на Павел Адамович. Това е, е част е, от е, сградата Жак Делор. Той винаги ще продължи да ни вдъхновява. И искам също да поздравя една делегация от регионалния парламент от Австрия, чието представителство в Брюксел ще отпразнува 25 годишнията си. Така че бъдете добре дошли. И документа, който, е, съ, който имате във вашите досиета, всъщност съдържа много важна информация относно е, европейските избори. Една брошура за Cyber Security е също е, на разположение на входа на залата. Там се посочват добрите практики, които трябва да се следват в рамките на европейските избори. Уважаеми господин комисар, госпожо Манчинели, уважаеми колеги, започваме нашата пленарна сесия с дебат, който отбелязва началото на един нов проект, започнат от Комитета на регионите, инициативата градове и региони за интегриране за интеграция ще ни позволи да подобри местните политики за интегриране на мигрантите и беженците. Много проекти се е, е, прилагат в, на местно радище, било то в големите градове, но и също в е, по-малко населените семеделски зони. Искам да изразя уважение към всички тези териториални общности, които искат да помогнат на новите, новопристигналите да, да осъществят своят, своят живот. Това е смисъла на нашия Европейски съюз. Не трябва да се страхуваме да оценяваме положителните, положителни опит и успеха в борбата срещу дезинформацията, което често захранва е, този е, реч на е, омраза. Тази инициатива за интегрирането ние не сме сами, ние сътрудничим с Европейската комисия, по-специално в рамките на градското партньорство за интегрирането на иммигрантите и е, е, бежанците ние разчитаме също и на местните, национални и европейски асоциации, които са наши, а, наши съдружници, наши партньори. Работим също и с други организации, като ОСР и регионалните а, власти, а, Европейската банка и национал в рамките на събитията, които ще организирам до края на годината. Повече от 80 града и региони изразиха желание да работят заедно с нас. Те са от 17 страни, държави членки и целта е да обхванем цялата територия на Европейския съюз. Като работим заедно, ние ще може да оценим необходимостта от помощ за градовете и регионите, които работят за интеграцията. Европейската комисия трябва скоро да се произнесе върху бъдещите финансиране, включително в рамките на териториалното развитие. Господин комисар, дами и господа, днес ние показваме, че успешната интеграция на иммигрантите и бежанците е възможна и желана и че тя вече е действителност. Интеграцията е една операция, от която всички печелят в името на нашите ценности, солидарността и териториалното развитие. Сега имам честа да дам думата на нашите гости, най-напред на господин комисара Аврамополус, на който благодаря още веднъж за неговата подкрепа и присъствие и за тясното сътрудничество, което осигурява с Комитета на регионите. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, не мога да пропусна възможността да споделя някои мисли с вас преди е, няколко седмици се е, срещнах с кмета на Анкона. Веднъж кмет, винаги кмет. Поздравявам кметицата на Анкона. Е, госпожи и господа, членове на Комитета на регионите. Много се радвам, че съм днес тук, за да обсъдим една от най-важните теми, е, свързана с бъдещето и благоденствието на Европейския съюз. Как да създадем едно по-приобщаващо общество? Ако някой ме попита какво мисля за приоритетите на Европа, е, през десетилетията, които предстоят, ще кажа, че е, това е, ще бъде, е, може би, на първо място включването на мигрантите в обществения живот. Един въпрос, който много често не се разбира и се подценява. Нека да бъда съвсем ясен. Не става дума за а, меки мерки или за а, подкрепа на така наречените чужденци а, за сметка на нашите собствени граждани. Не. Създаването на а, истинска интеграция а, означава на практика да извлечем полза от присъствието на тези хора за нашето общество и нашата економика. Ако а, решим, че е по-хубаво те да не участват в, наш, в живота на нашето общество и да не допринасят на практика, това а, няма да ни помогне. Естествено, а, тези хора трябва да знаят езика, трябва да могат да допринасят в истинския смисъл за развитието на обществото. Но не бива да ги отхвърляме от самото начало, не бива да ги изолираме, защото това на практика ще бъде действие насочено срещу самото общество. Всеки, който разполага със здрав разум и мисли за бъдещето на нашето общество, ще отговори с не на въпроса трябва ли да ги изолираме, трябва ли да ги отхвърлим изцяло от обществения живот. Не. Интеграцията е истинския отговор и за нашата економика, и за обществото като цяло. Трябва да разгледаме нещата естествено и на местно равнище ако не се разбира спешността на а, тази задача и приоритетното и значение, това би означавало да а, не допринесем за развитието на нашия регион, на нашата община. Всички равнища на управление участват в интеграцията. Местните общности е, би трябвало активно да допринасят за социалното включване. И естествено това е, означава и желание и работа работа от страна на мигрантите. Местния пазар на труда е, трябва да насърчава е, интеграцията, включително чрез образование, обучение и редица други е, политики за приобщаване. Много са услугите, които се предлагат на място те не са е, никак лесни. Е, тези дейности и услуги, които се предлагат е, интеграцията никога не е била лесен и бърз процес. Е, това е процес, който изисква време, усилия и инвестиции от наша страна. Прилагането на миграционната политика на е, Европейския съюз е най-вече от полза са националните правителства които е, естествено играят много важна роля, но най-важна е ролята на местните общности, на е, местното равнище. Има много-много примери за е, реална интеграция в редица общини и там хората са извлекли ползата от интеграцията, така че присъствието на мигрантите не ги тревожи. Има все повече общини и градове, които се съобразяват с потребностите от интеграция. Много от инициативите в това отношение, включително и стартирането на инициативата Градове и региони за интеграция, да работим съвместно за приобщаваща Европа, господин председател, всъщност е, предполагат е, дискусия и информация за е, миграцията и интеграцията. В тази инициатива става дума за това да се мобилизират съвместно усилията на много страни и да се проведе диалог с местните власти по въпроса за интеграцията. Когато говорим за интеграция, не бива да се задоволяваме само с думите. Става дума най-вече за конкретни действия. И затова ние активно подкрепяме местните и регионалните власти в техните усилия за интеграция чрез финансиране във всички, на всички политически равнища в Европейския съюз между 2015 и 2017 година ние създадохме фонда за миграция и интеграция, който се съфинансира. И междувременно от него вите средства се възползваха хиляди местни власти. И за подпомагане на мигранти, които законно пребивават на територията на Европейския съюз. Това не е финансиране, което се отнема на европейските граждани. Ако желаем да подпомогнем економиката и нашето общество като цяло, тогава ще трябва да помагаме и на всеки, който е част от това общество. Едно общество на многообразието. Ние знаем, че достъпа до европейско финансиране е, по линия на фондовете е, е, е трудна задача е, за е, малките общини. И затова през 2017 година ние разширихме и достъпа до тези средства и облегчихме процедурите. Когато става дума за подаване на молби за обежище, когато става дума за пристигане на мигрантите, естествено има много проблеми. От една страна трябва да се фокусираме върху приобщаването на хората, които вече са на територията на Европейския съюз. Няма нужда да обяснявам защо това е толкова важно. Но очаквам и вие включително да обясните това на вашите национални правителства. Не забравяйте колко важна е тази задача. Местните и регионалните власти имат много силен глас е, и този глас трябва да се чува. Вие познавате най-добре ситуацията на място. Вие имате право да говорите е, на висок глас и да е, подпомагате, но и да настоявате за дългосрочни решения. Защото Европейския съюз в противен случай ще направи същите грешки, които вече е направил през последните десетилетия. И е, тези грешки не бива да се търсят единствено в мигрантските общности, а в цялото общество. Е, предстоят европейски избори. Миграцията и интеграцията ще бъдат е, една от основните теми, които ще се обсъждат по време на кампанията. И понякога те водят и до разделение в обществото. Затова ние сме призвани да работим за приобщаваща Европа. Така че е, от благата да могат да се ползват всички наши граждани. Това е изключително важно. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, господин комисар. Сега имам удоволствието да дам думата на госпожа Манчинели, която е кмет на Анкона, която наскоро беше наградена с Световната награда за кметовете за 2018 година. Госпожо Манчинели, имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря господин Арбец за поканата, която получих да участвам в работите на вашата пленарна сесия, което за мен е голяма чест. Поздравявам господин комисар Аврамополос, с който сме се срещнахме преди тази среща. Поздравявам всички присъстващи. Искам да се обърна също към моя колега Сомерс, който ръководеше работата през 2017 година и за мен беше удоволствие да го видя лично. Така, да говоря за малко в няколко минути за толкова важни въпроси е много трудно. За малко време ще се опитам да разгледам някои от основните аспекти. Първото касае интеграцията на лицата от чуждестранен происход, които живеят редовно, нормално, законно в моя град. Втората тема, която е различна, това е за потоците на иммигранти, които идват през този период от Африка и които създават, които се увеличават през последните години, които касаят също и Анкона, моя град. Още един, един великолепен град на Адриатическо море, град, който е отворен към морето. Това е характерно за нашия град. Това е важен международно пристанище от цяла Европа пристигат кораба при нас. Това е има също и много круазери, които минават през нас. За 400 години имаме много богато наследство. При нас също е минало и а, възраждането. И 14% от населението от Канкона са чужденци в някои квартали дори стига до 30-40% и са, има повече от 100 различни етноса. Имаме някои а, сериозни проблеми, както в големите а, с капитали, но да се каже, че лесно е съжителство, е лесно, но това не е точно. Комисарят Европос повдигна един, каза, че това е един проблем, който трябва да се решава всеки ден особено под погледите на суверенистите в Италия, но е, които на практика отричат съществуването на проблем. Тази интеграция е важна и за всички, но това е един много дълъг процес и не става автоматично. Изисква ресурси, пари, постоянни политики. Училището също е един проблем особено в малки, на малките възрасти, приспособяването, образованието на малките деца, това също е един сериозен проблем. И получаваме много помощ от европейските програми. Е, имаме много инициативи, проект СПРАР, е, работим с асоциациите за интегриране на чужденците. Използваме е, в кавички и още един друг важен канал, за да осигурим интегрирането на семействата, които живеят при нас законно и които работят тези канали са, този канал е всъщност жените, майките, тези, които участват най-много в нашите езикови курсове, което е основен инструмент за интегрирането и за гражданското образование. Всичко това, с всичко това искам да кажа, че може да се преодолеят всичките проблеми, свързани с иммиграцията, ако това се контролира и се управлява в рамките на сигурността, но не е така когато става дума за незаконното, незаконнията иммиграцията. Има такива много потоци от Африка и там, където климатичните проблеми създават невъзможност за милиони хора да живеят нормално. Европа няма да може да приеме всички. Нашите градове ще се сринат вратите са отворени, но това не значи, че границите са отворени. Вратите означават да спасим живот и да отговорим на а, нещастието на хората, които са в морето. Да ги спасим. Но е, трябва да се регулират тези потоци и да се ръководи една политика за Африка, която да подобрява живота на тези населения и темата трябва да бъде европейска, а все още не е. Всяка страна от Европейския съюз има отговорност да, се, да поеме част от лицата, които идват или които ще дойдат на нашия континент. Който не иска да го направи, не може да бъде част от Европейския съюз. Не може да бъдем суверенисти, е, е, не може да бъдем такива, за да забраним на мигрантите да идват в нашите страни и не трябва да затваряме вратите на нашите страни. А... които под, не трябва да потъпваме и правата на работещите. Европа често а, ръководи такива инициативи в страни, където а, остават е, остават иммигранти, с които никой не се занимава. И това е, по този начин Европа може да се срути. Европа трябва да бъде един и с еднакви правила за всички, от иммиграцията до правата на работещите. Само така ще може за третото хилядолетие да се да развият човешките права, да запазим основните стоености, ценности. И местните правителства, както каза комисаря, могат да направят много, за да това нещо да бъде направено също и от националните власти. Необходимо е по темата за интеграцията, за да говорим на грешните политики, които в момента, които а, развиват омразата и а, противопоставянето, с борбата, битката срещу бедните. Трябва в, с, чрез интеграцията да се да в интеграция, за интеграцията трябва да има повече ресурси, по-малко приказки, но повече дейности да се признае, че проблемът е и ще бъде проблемът на векът, който, с който ние трябва да се справим. Мерси. Благодаря, госпожо Мачинели. Сега давам думата на членовете и представителите на четирите европейски партньорски а, организации, които са представени днес. Имате Две минути всеки един. Господин комисар също трябва да ни остави в 4 часа, така че ще му дам възможност да отговори на изявленията, които ще бъдат направени, когато стигнем до изказването на господин Матиас Деклер за Еориситис. Давам думата на председателката на нашата комисия СИВЕКС, госпожа Барбара Дута. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, и в миналото многократно сме говорили по много важната тема интеграция на мигрантите. Трябва да се работим тясно сътрудничество на всички равнища трябва да се ангажират в това сътрудничество. Затова много се радвам, че днес правим една важна символична стъпка с инициативата Градове и региони за интегриране на мигрантите. Няма альтернатива на интеграцията. Ако сме е, сплутени, ако работим заедно, тогава интеграцията няма да е само проблем, а ще бъде краягален камък в развитието на нашата нашето общество. Е, няма бъдеще за новопристигналите, ако всички ние не се постараем е, да създадем съответните условия за приобщаване. Е, мигрантите заслужават определено внимание. Не бива да ги изолираме Необходими са инструменти за насърчаване, за борба срещу социалните различия. Европейския съюз е, трябва в това отношение е, да си даде сметка, че е постигал немалко успехи. Аз съм е, от Хамбург, един голям град в който обаче виждаме много опасности за е, успешното развитие на нашето общество. Имаме много хубави идеи е, и е, заедно с наши партньори от други европейски държави успяваме да ги реализираме и виждаме колко успешно е сътрудничеството. Необходими са е, обмен на мнения и опит. Трябва да се учим един от друг. Затова смятам, че новата инициатива Градове и региони за интеграция на мигрантите е, ще е, насърчи интеграцията на мигрантите и сега, в настоящето и в бъдеще. Давам думата на господин Маниус Берсон the uh, Assembly of European Regions values its relationship with the Committee of Regions highly. As President of the AR, I view the Committee of Regions as uh, one of our main cooperation. Аз знам, е, че Комитет на регионите е един от основните ни партньори в Европейския съюз. През изминалите години Европейския съюз е изправен е, пред е, безпредседентен поток на мигранти и бежанци. Като цяло настоящите потоци може би намаляват, но над натиска остава. Новопристигналите е, обикновено вървят по пътя между източното и западното Средиземноморие. Подкрепата за новопристигащите става приоритет за европейските региони, общини и градове. Те са на предна линия на това предизвикателство. Е, те бяха използвани за насърчаване на мигрантите и на интеграцията на мигрантите и на бежанците, като е, допринасят за тяхното социално, економическо и гражданско приобщаване. Ние смятаме, че Европейския съюз ще излезе по-укрепнал от такова разнообразие. В много региони е, това е приоритет. В политическата задача създава така наречения Task Force за региона на Каталуния. Ние разработваме проекти за обмен на познания по приобщаването. Ние е, можем да посочим като примери три проекта, които се финансират от европейски фондове. Ако европейските правителства и регионалното управление не допринасят за приобщаването на мигрантите, регионите няма да могат да изиграят основната си роля за интеграция на новопристигащите и за създаване на приобщаващо общество. Трудно ще бъде за Европейския съюз успешно да управлява миграцията и е, да се възползва реално от разнообразието като изгражда приобщаващи общества. Ето защо нашия регионален съвет приветства инициативата на Комитета на регионите, градове и региони за интегриране на мигрантите. Председателя, благодаря. Сега давам думата на колегата Илини Лукайдо. Кирия Питрепе, агапити синадельфи. Скъпи колеги, най-напред искам да кажа, че напоследък Кипър се превърна в първото място в Европейския съюз е, където населението се променя поради идването на нелегални мигранти. Общината на Никозия се опитва да окаже социална подкрепа на новопристигащите е, и създаде неправителствена организация в центъра на Никозия. Целта е да планира и да прилага прилага социалната политика в община Никозия. Никозия иска общество от което никой не е отхвърлен, където всички граждани да имат социални права. Това е от жизнено значение. Чрез подобна агенция ние прилагаме програми и оказваме качествени услуги за намиране на работа, за психологическа подкрепа, за обучение през целия живот изобщо е, подкрепа е, за мигранти и групи в неравностойно положение. Защото когато им помогнем, те допринасят за местното развитие, те са източник на творчество и обогатяват е, местния живот. Никозия винаги е била на кръстопътя на цивилизацията и ще остане открит град. За периода, когато прилагаме програмата, така наречената програма Нови пътища за приобщаване и получаваме е, финансиране е, от Фонда за миграция и интеграция от Европейския съюз. Е, ние имаме център за подкрепа и информационен център, както и програми за творческа изява във връзка с обществото на Кипър. Е, насърчаваме творчеството у децата. Искаме да има мрежи между емигрантите и местните власти, за да се изпълняват програми за приобщаване. Ние оказваме е, социална подкрепа, оказваме и различ... организираме различни прояви, за да се срещат мигрантите с местното население. Имаме и образователни програми е, за културни връзки с, страните на происход и много семинари за възрастни. Председателя, господин Бетанкур има думата, е, представител на конференцията на периферните морски райони. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, когато въпроса за мигрантите стана дефицит за Европейския съюз и международната общност, ние, които представляваме 136 периферни морски райони, са в сърцевината на това явление. Затова от 2015 година работим усилено по миграцията по инициатива на много региони в Средиземно море. Те се заемат с тази криза поради специфика спецификата си. Те е, разработват и планове за лобинг и е, вътрешна работа за региони, както и за страни на происход, страни на транзит и страни крайна дестинация. Ние работим с председателя на комисията и с Европейския парламент. Ние работим конкретно по политиката в областта на миграцията за конкретни региони. Искам да поставя ударението върху ролята на регионите, успоредно с е, е националните страни, е, с общините и с европейските институции. Е, в политиката на миграцията, управлението е на различни нива. Ние искаме специално финансиране за местните органи на управление. Постигаме различни резултати, но това е недостатъчно, е, защото ситуацията възникнала от миграционната политика, както и геостратегическото разположение на съседни страни на Европейския съюз, изтъква необходимостта от множество инициативи за засилване на капацитета на всички. Именно поради това нашата организация иска да сътрудничи с Комитета на регионите. Ние искаме да допринесем към работата на Комитета на региони, да има ключови препоръки за бъдещето и финансирането след 2020 година е на визова картография за управление, за преценка на необходимостите и иновативно управление. Благодаря много. Колегата Бърцумус има думата. Имаме ли списък на тия, които ще вземат думата? Имаше Чепснат. Благодаря. Много съм щастлив. Е, казвам това от името на моята група, за това, че стартираме инициативата Градове и региони за интегриране на мигрантите. Имаме е, свръх разнообразна реалност и многообразна реалност в някои от общините и градовете. Ние знаем, че мигрантите могат да представляват и добавена стойност, но естествено трябва да се научим е, да ги интегрираме и да ги включим пълноценно в, е, не само в пазар, пазара на труда, в целия е, обществен живот. Е, те трябва да научат езика, трябва да се възползват от възможностите за работа, трябва да допринасят за обществото. Но същевременно трябва да положим усилия и да се борим срещу сегрегацията в нашите градове е, много често мигрантите в крайна сметка на практика са изолирани, защото живеят, така да се каже, в нещо като архипелаг, изолирани от всички останали. А те се нуждаят от общуване с хората, които са местни, които са от други езикови и национални общности. В никакъв случай не бива да ги изолираме и да ги поставяме в нещо като като затворена котия, защото това е на практика дискриминация. Е, в някои случаи хората просто е, и от безисходица решават, че трябва да злоупотребят с социалните ни системи. Много са трудностите за местните власти по тази причина и затова е, ние трябва да преценим добре нуждите. Трябва да приемем хората такива каквито са, с различна идентичност и да си дадем сметка, че Именно поради това многообразие може да се обогати нашето общество. Естествено става дума за общи ценности, които е, новодошлите трябва да споделят, но това не става като им показваме какво означава сегрегация и дискриминация. Напротив, трябва да покажем какво означава нашата западна цивилизация, а именно да предложи шансове за живот и за развитие на всички. Благодаря. Следващия, следващия говорител е Педро Бучил за комитета в региона. Благодаря, господин председател. Уважаеми, уважаеми колеги, за мен е удоволствие да се обърна на тази публика, за да внеса своя принос като представител на съвета на регионите в Европа и регионите за интеграция. Съвета на регионите на Европа, които се представляват повече от 150 хиляди общини, работи през последните години за да подобри интегрирането на иммигрантите, които търсят обежище и за да изградим по-инклюзивни градове и региони. Ние, нашия комитет всъщност за различни позиции, определи принципите, които трябва да ръководи отговора на, европейската, на Европа към иммиграцията и интегрирането от регионален и местен гледна точка, защото в крайна сметка интегрирането на местно равнище ще помогне да поизградим по-здрави и по-инклюзивни общества. Това е причината. За това говорихме, за да осигурим по-добър достъп до Европейския съюз, за да подобрим практиките, да развием един по-гъвкав достъп до финансирането на Европейския съюз да подобрим достъпа и услугите за иммигрантите чрез създаването на едини гишета. Цялата тази работа, с която свършихме с други мрежи и Комитета на регионите, засилва нашата, нашето убеждение, че тези инициативи са голяма стъпка в правилната посока, за да разпространим, да обясним политиката и да предоставим информация. В този момент някои държави членки и някои политици се опитват да използват миграцията като всъщност като средство за да атакуват нашите а, ценности и ни пречат да приемаме а, граждани от трети лица ние сме, участваме силно в приемането на иммигрантите в Европейския съюз. Това е една платформа, която е успешна, която развива принципа на партньорство и което има отражение върху политиката и законодателството, като представяме различни конкретни предложения. Извинявам се, но трябва да изпра. Имахте две минути. Вече прехвърлихте това време. Господин комисаря трябва да ни остави, защото в 4 часа той трябва да участва в важно заседание, така че му давам накратко думата да отговори на тези, които вече можаха да се изкажат. Благодаря на председателя. И така, скъпи колеги, нека да започна с една много е, важна е, е, забележка от на господин Сомер. Всичко опира до ценностите и до принципите. Нашата демокрация се гради именно върху тези принципи и ценности. И когато говорим за миграция и интеграция, някои я поставят под съмнение. Това означава, че поставят под съмнение ценностите и принципите на Европейския съюз. И нека да ви кажа, че когато ме е, назначиха за комисар, аз е, се видях в една такава ситуация. Започна е, да се въздига е, популизма, национализма, е, които подкопават е, европейския проект защитниците на европейския проект трябва да са много по-активни. Имаше и някои въпроси във вашите изказвания, макар и не директни, така че ще ви кажа, че е, ние подкрепяме инициативата на Комитета на регионите, мобилизиране, подпомагане на местните власти в е, усилията за интеграция. Казах го и в началото, в уводните си бележки. Е, има е, една прията е, програма за развитие на градовете и включване на приобщаване на мигрантите в Амстердам. Комисията подпомага тази тема и в работата с вашия комитет. Освен това са подсигурени и необходимите финансови средства. Така че в бъдещото сътрудничество ще продължи. бъдещи действия за интеграция, господин Бенсън зададе въпрос какви ще бъдат тези действия. Интензивиране на диалога, партньорствата с, за приобщаване на мигрантите. А това означава националните правителства и Европейската комисия да работят заедно по интегрирането на мигрантите. Преди няколко години е, е, това сътрудничество не съществуваше, а сега то вече е реалност. Ние пряко, финансово и оперативно и на практика ви подпомагаме. Е, вашия комитет е активен партньор в това партньорство и аз е, благодаря много сърдечно на е, вашия председател и на всички вас. Тези партньорства са много важен елемент от нашите усилия. За втори път е, е, организираме е, една градска академия, която всъщност обръща внимание най-вече на практическите аспекти от работата на местно равнище. Тази втора академия ще се състои през май. Е, Европейския фонд за миграция и е, охрана на границите е, е, разполага в момента с три пъти повече средства, отколкото в началото. И регионалния фонд за развитие, фонда за регионално развитие също предвижда отделяне на средства за интеграция съобразно потребностите на местно равнище. Така че местните е, власти, заедно с националните власти, трябва да преценява приоритетите по националните програми и да освоява средствата, които са на тяхно разположение. Нека да ви дам на практика и е, примери с Гърция. И ще премина на гръцки. Естествено, е, бях наскоро е, и в Кипър, не само в моята страна. Познавам е, проектите и програмите. И в Кипър бях много впечатлен от инициативите на местно равнище, които действително могат да послужат за пример на всички останали. Видях един чудесен проект в това отношение в един малък кипърски град ако националните правителства се всушат повече в местните власти, е, тогава ще управляват по-добре и по-ефективно, ще управляват е, на базата на принципи, които ние всички сме възприели. Аз знае, че Кипър е, е подложен на силен натиск и ние не знаем какво точно ще се случва в бъдеще. Е, Кипър е в един регион, в който е, има нестабилност, но е, Европейския съюз ще помага на Кипър. Няколко думи и за многогодишната финансова рамка. Да, необходимо е да се да има допълняемо с другите фондове и ние всички търсим всъщност възможности за синергия, засилването на синергията с структурните фондове, с миграционния фонд. На практика изисква мерки за интегриране в ЕСИФ и ЕСФ Комисията е, направи предложение за Европейския социален фонд, с глобален портфел от 100 е, 1 милиарда евро, които ще се използват за социална е, кохезия, за интеграция на пазара на труда, за подпомагане на уязвимите групи от населението, в това число и мигрантите нямах е, възможност до този момент е, да изразя искрената благодарност на Европейската комисия, на целия състав на комисията за работата на Комитета на регионите и за а, всички досиета, а, подготвени по тази тема, благодарение на които а, комисията бе по-добре подготвена за а, събитията и предизвикателствата в тази сфера. Но а, а, първите, които се сблъскват с проблемите, свързани с миграцията, са местните власти. И още веднъж аз повтарям, можете да разчитате на пълната ни финансова, практическа и оперативна помощ. Благодаря, господин председател. you. Скъпи колеги, продължаваме нашата дискусия. Сега давам думата на колегата Карван Лу. Благодаря, господин председател. Разбирам колко натоварен е графика на комисаря Авромопулс. Съжалявам, че ще трябва да продължим без него нашия дебат. Естествено, че дебата включва различни аспекти. Той е толкова многообразен, колкото и многообразен е живота в нашите региони и градове и общини изобщо. Ние бихме желали да се развиваме към едно по-социално общество и в такъв случай ще трябва да обърнем задължително внимание на интеграцията на мигрантите много често казваме, е, че е, мигрантите носят само негативи, но същевременно не полагаме достатъчно усилия, за да ги приобщим към нашето общество общество и обществения живот. Ние в Фландрия е, имаме един проект за интегриране, който се опира на три основни елемента. От една страна езикови познания. Новопристигналите граждани трябва да е, научат колкото е възможно по-бързо езика, за да могат да общуват е, и с администрацията, и с съседите, и с е, работодателите на пазара на труда. Необходимо е, е гражданско интегриране. Необходимо е тези хора да общуват с съседите си, с останалите е, граждани в нашето общество. Какви са правата и задълженията на всеки гражданин? Всичко това трябва да им се подаде като информация. Е, както и информация изобщо за бъдещите перспективи на новопристигналите. Намирането на работа естествено е труден и сложен процес, но той не, е, не може да се осъществи без тези задължителни е, първи елементи. Естествено, всеки има е, определени познания, определени умения, е, които могат да се доразвият и подпомогнат, е, но има и своите специални нужди е, и виждания за своето развитие. Единствено са съвместни усилия усилия в цялото общество може да се постигне интеграция. Европейските организации, които работят в тази сфера, е, би трябвало да е, обменят много по-активно помежду си опит. Матиас Клерк Господин Матиас Деклерк, който говори от името на Europe Cities. Благодаря. От името на Europe Cities искам да ви благодаря, господин председател, за поканата да говоря днес две минути от името на 500 милиона жители на Европа, които ние представляваме в нашата мрежа. Първо, през последните години приоритета в Европейския съюз беше интеграция на пазара на труда на мигрантите и беженците. Но ако се спрем е, само на пазара на труда и на економическото приобщаване, това е крайно недостатъчно. Трябва да има социално приобщаване, жилища и равен достъп до образование. Е, това са точно толкова важни предизвикателства пред европейските общини. Общините имат е, е успешен подход за да се осъществи интеграцията. В много общини има така наречените task force за прием и интеграция, за да се постигне същинска интеграция. Колегите в община Гент в Белгия създадоха task force с администрацията, с гражданското общество, с самите граждани, за да се улесни приобщаването на беженците. На трето място общините могат да се борят срещу отрицателното говорене, срещу мигрантите. И нашата мрежа е, настоява на това, че всеки гражданин може да развие своя потенциал за един сигурен живот при човешко достоинство. И накрая общините развиват сътрудничество с е, националните и регионалните власти. Това е приноса на общините на европейско ниво. Юросити смята, че можем да спечелим от по-системно сътрудничество между общините, европейските институции и националните власти. Благодаря. Председателя, благодаря. Сега давам думата на колегата Бянко. Благодаря, господин председател, благодаря за тази инициатива, защото Комитета на регионите днес демонстрира това, че в центъра на своята инициатива поставя един от основен въпрос, от който зависи бъдещето на Европейския съюз. Ние имаме да се справим с сериозни въпроси. Преди няколко седмици в моята страна, Италия, един автобус, който трябваше да придружи до училище деца от един малък град, беше отвлечен и а, е, от а, е, шофьор на този автобус, който а, е, беше иммигрант в моята страна. Разбира се, тази, това виждане на хора от, с свят продължи да, да се налага и да създава нови страхове. След това се откри, че това, което беше една трагедия, защото това лице искаше да запали автобуса, едно всъщност и всъщност това беше заради едно дете, което а, беше от египетски происход в автобуса. И всъщност той искал да стане, а, да стане карабиньер, т.е. полицай и говореше изключително изключително с изключителна смелост, то се намеси и така спаси рейса. Виждаме, че имаме политики, които са за иммигрантите, но исках да ви е, кажа нещо за Катания, моя град. С европейски фонди ние, фондове ние взехме един терен, който беше който беше изоставен и работил там с общински фондове. Идват сици, сицилиански деца и иммигранти, деца на иммигранти, които преобразуваха този терен и а, получиха уважението на, наши, на нашите граждани. Работиха по проекта. Така че това са добри практики, които трябва да бъдат използвани, господин президент. Merci beaucoup. La parole est Благодаря. Сега Ханс Янсен има думата, нашия колега. Господин председател, уважаеми колеги. Да, чухме много практически примери за това какво можем да направим в рамките на нашите възможности като комитет. Господин Фан Луве говори за един проект в Андрия. В нашите центрове за търсещи обежище действително нещата се развиват добре, защото има много амбиция, е, съгласно нашите правомощия в Андрия, е, на регионално равнище, да се разпределят мигрантите, да се е, съобразяваме с потребностите, но и с възможностите на отделните общини. Надявам се, че независимо от е, трудностите е, ще реализираме успешно е, проектите и действително всички, които желаят да заемат определено място в нашето общество, се стараят да постигнат всичко това, което се изисква, за да получиш и нидерландско гражданство, да бъдеш не само одобрен за бежанец, но да получиш възможността да се е, влееш пълноценно в обществения живот. Това трябва да се включи в нашето становище. Господин Декоста има думата сега. Е, Благодаря, господин председател. От 7 години съм член на Комитета на регионите. Това е една тема, която непрекъснато се развива през последните години тъй като най-напред по-голямата част от местните и регионални власти, които са представени в Комитета на регионите, живеят с тази тема. Няма всички ние си задаваме въпроси и трябва да взимаме решение. Ние сме всъщност на първа линия по този въпрос. Това е един нов, трябва да измислим нов метод на европейско равнище, защото тази тема непрекъснато се развива, емиграцията се променя, променя се сиви потоците и дори до посоките, променя посоките, както ще дам един пример, както в общината на Сенто Мер. Аз съм а, а, живея на 40 км от Кале, където ситуацията много се промени през последните години. Тук сме, защото е, желаем да е, предложим начин за интегриране на иммигрантите, да направим така, че нашите общини също да поемат и сближаването между хората, които живеят на една и съща територия. Позволете ми да кажа какъв е опит в моята община. Ние събираме младите хора благодарение на спорта, така че имаме млади афганистанци, пакистанци, придружени от хора от е, региона и от е, града, създадоха един клуб е, по крикет. И а, регионалния финал преди няколко седмици по крикет противопостави Сентомер 1 срещу Сентомер 2, като победи всички останали екипи и то с много, много по-напред. И този екип, който беше, този отбор, който беше създаден от млади иммигранти, създаде летна академия по крикет, за да може да се сближи до другите младежи и за да може по време на една партия крикет да бъдат заедно. Това са иммигранти, които стават шампиони, това са иммигранти, които се превръщат в фактор на приобщаване. Това е една чудесна практика. Благодаря нашия колега Илок Сасобира има думата. Арачалдеон Яун Андреок, migrazio mugimenduek tokiko eskualde eta estatu mailako erantzunak eskatzen dituen erronka irudi. Миграционните потоци са истинско предизвикателство, което изисква някакъв отговор на регионално равнище и на национално равнище. Те имат е, европейско измерение, те изискват решение в е, рамките на Европейската общност, но такива решения или не се приемат, или се отлагат, или пък не са достатъчно подходящи докато ситуацията го налага. Този дефицит отразява това, което става слабостта на държавите членки да могат да постигнат споразумение по този въпрос. И аз е, искам да изразя своето убеждение. Правителствата, местните правителства, ние сме стратегически съюзници на Европа и националните правителства, които искат да отговорят по ефикасен начин, трябва да се обърнат към нашите. Ви дам един пример – предложението от една страна на баското правителство е, се базират на принцип на съвместна отговорност. Това е едно предложение, което е, е, определя един механизъм за усилието по приема на мигранти. Тази формула за разпределение на усилията се основава на три параметра. От една страна данъчните ресурси, от друга страна населението и накрая индекса на безработица. И на основата на това предложение различните местни правителства ние предоставяме информация на е, националното правителство, поемаме нашата отговорност и басковото правителство е, въведе един, е, един пилотен проект – за бежанците, което значи, че наши граждани и местни организации участват в тази инициатива. Цяла година има подкрепа и социална и емоционална подкрепа за на пет семейства, които бяха установени там при нас. Те са от това беше пример, който дадох и показва, че ние също сме част от решението и ние трябва да бъдем присъединени към решението. Предвид броя на записани желаящи 11 души, които искат да взема думата и предвид това, че трябва също да спазваме и нашия график, защото трябва да спрем работата в 18.30. Аз искам да ви кажа, че сега имате право на една минута за изказване. Следващия и следващия говорител Гиде Волф. Господин председател, скъпи колеги, е, благодаря изрично за този дебат. Е, това показва колко важна е ролята на регионите и общините е, за интеграцията. Успешната интеграция означава общи ценности и тези ценности всъщност обединяват нашите общества те са в основата на е, обществения живот. И ние очакваме от новодошлите, е, е, от мигрантите да се съобразяват с тези принципи и ценности, да се съобразяват с върховенството на закона естествено са необходими и съответните професионалисти в съдебната система, прокурори и съдии, защото има а, и такива а, новодошли мигранти, които решават да злоупотребяват с ситуацията и положението в нашата страна. Но а, при всички положения много важни са проектите за интеграция и трябва да продължим с обмена. А, Йоанна Микелайтнер има думата сега. Благодаря. Много сърдечно благодаря, уважаеми колеги. Надявам се, че всички ще се съгласим, че интеграцията е изключително важна и трябва да започне отколкото е възможно по-ранна детска възраст, още от детската градина. И ние сме започнали с един проект за културно взаимодействие. Имаме 170 различни езици. Имаме и сътрудници и служители, които са от различни национални общности и различни езикови общности, които подпомагат именно чрез езиково общуване между децата, те да опознаят по-добре различните култури и многообразието в културно отношение. Така че междукултурното обучение обучение започва в най-ранна детска възраст в Долна Австрия. Каним ви да видите нещата на място. Благодаря. Петър Курц има думата. Господин председател, скъпи колеги, благодаря много сърдечно за тази инициатива. Аз няма да привеждам конкретни примери, макар че в моят град Манхайм 40% от гражданите са от, от мигрантски семейства. Ще е, посоча два аспекта, които са важни за общините. Интеграционната и миграционната политика са тясно свързани помежду си. Е, националната държава трябва да се грижи за е, тази миграционна и интеграционна политика е, и същевременно трябва да се има предвид, че една голяма част от положение от мигрантите са в окаяно положение. Те са изолирани, те са под прага живеят под прага на бедността. Организират се центрове за приемане, е, но е, е, тези центрове за приемане на мигрантите трябва да бъдат уредени по един единен начин, т.е. единна трябва да бъде структурата, така че мигрантите да бъдат поставени при еднакви условия. Ана Магяр, благодаря. Искам да кажа, че искам да благодаря на господин комисаря за това, че се отзова на нашата покана за дискусия, но напусна заседанието в момента, в който започна дебата. Е, миграционната криза в Европейския съюз е на лице от години. Има криза на нашите граници, макар много политици да отказват да говорят за това. Тази криза е част от нашето ежедневие. Има същински бежанци, но има и милиони нелегални мигранти, които са организирани от е, е, трафиканти на хора. Това наруши ежедневието на европейците и доведе и до тероризъм. Нелегалната емиграция не е човешко право, но комисария я подкрепя. Вземете за е, пример карти, които е, и право, право на престой, който се дава на бежанци, които се използват и от терористи. Кои европейски средства се използват за това? Какво направи Европейската комисия за да върне мигрантите по домовете им и е, за да окаже необходимата помощ на Африка и на Азия, вместо да внася техните проблеми в Европа? Председателя, благодаря много. Давам думата на колегата Мартинес. Добър ден, колеги! Е, мисля, че тук има много идеология, но всички сме съгласни, че все пак е, миграцията е предизвикателство. Това е предизвикателство за Европейския съюз. Трябва да укрепнат европейските програми, да се включи и управление на междукултурните е, аспекти. Ние говорим за културно богатство и многообразие. Комисария намекна за омраза, за поява на популизъм, по-необходимо от всякога е да се оказва пряка помощ на местни и регионални проекти, които подкрепят тези нови модели е, за интеграция, която се основава на диалога, на участието, на гражданското участие на самите мигранти. Благодаря. Председателя господин Алфонсо Плекуесуелю има думата. Благодаря. Ние говорим за интеграция. Това е един от стълбовете на Европейската стратегия за економически растеж до 2020 година. Искаме да има Европейски съюз, който да приобщава. 2030 година е и година на устойчивото развитие на ОНЕ. Никой не трябва да бъде изоставен. В южните части на Средиземно море, ние в Испания Просто сме свикнали да приемаме мигранти. В много от случаите те са нелегални но е необходимо все пак да има координация по политиката на приемане. Тоест, трябва да има координация на политиката на следващия ден. Интеграцията е важна. Е, миналата година ние получихме награда за план за насърчаване на приобщаването към пазара на труда на беженците и миграцията. Не може да има социална интеграция без интеграция към пазара на труда. Е, Жуан Калабуйк има думата сега. Е, благодаря. Аз ще говоря на език, известен като език на Каталуния. Много се радвам, че се спираме на толкова важен въпрос. Местната администрация е на предна линия, когато трябва да бъдат прияти и интегрирани мигранти. Ето защо искам да добавя гласа си към хора на онези, които казаха в отговор на това, което каза господин Абрамополис. Ако имаме повече средства, регионите ще станат част от процес. На второ място искам да подчертая едно много важно явление, а именно нарастващи пристигания на непридружени малолетни. Техния брой нараства. Това са все по-големи групи. Ясно е, че ние трябва да спазваме европейските ценности, да се борим срещу ксенофобията и, раци, и расизма и също така да няма омраза. Така че с разочарование чувам е, как се говори тук за миграцията. Бразилио Хохта има думата. Благодаря, господин председател. Ние смятаме, че е, чрез изключване на групи от хора се появява радикализъм и ние можем да се борим срещу това е, чрез модел за приобщаване и за приобщаващ економически растеж. Заради това от 2008 година ние е, приемаме беженци. 38% от населението ни са мигранти. Това са стотици етноси. Но въпросът е как да живеем съвместно, т.е. как да уважаваме разнообразието, как изцяло да е, спазваме гражданството на мигрантите. Е, трябва да имаме предвид, че трябва да има междукултурен и междуверски диалог. Трябва да има интеграция. Ние защитаваме Европа на солидарността, демокрацията и приобщаването. Благодаря. Колегата Паулина Хаян има думата. Благодаря, господин председател. Моят, моят регион е южно-источната е част на Финландия. Там организирахме за жените, които не работят и за жените, които са емигранти. Специфично обучение, защото им е трудно да участват в живота на обществото около тях. Така могат да, те могат да бъдат придружени от децата си и да учат фински, фински научат правилата на финландското общество, организацията, системата на образование в Финландия. Всичко това се организира в съгласие с няколко общини. Близо 40 хиляди жители участват в тези системи на обучение и общините са тези, които финансират този вид дейности. Това беше много голям успех и позволи на много жени да излязат от домовете си и да участват активно в живота на обществото. Благодаря и сега думата е на колегата Бел Гранфалт. Tack för det, herr ordförande. Jag tänkte fortsätta på det spåret som en av våra kollegor var inne på. Да, благодаря. Искам да се спра на това, което каза колегата за е, растежа. Аз съм председател на община, където има 30% чужденци. Тоест, един от 18 жители е, е чужденец в е, Швеция. А в моята община В моята община има чужденци, които пристигат и които е, те са повече от 8%, които работят, участват в обществото и мисля, че може да дадем един добър пример на регионално и местно е, равнище. Има успехи в сближаването и приобщаването на тези хора. Те участват в растежа което е добро и за интеграцията. Това намалява и е, броя на безработни, което е чудесно. Благодаря, Тома. Благодаря, господин председател. Благодаря на колеги. Доманато Тома, аз съм губернор на Аморизи и искам съвсем набързо да кажа за положителния опит на море За 3000 иммигранти при 300 000 жители. Това означава, че едната от тайните за, да, за един добър пример, това е достойния пример. Държа на това, което е много важно. Иначе би означава нещо друго. А, тогава важно е как ще се разпределят иммигрантите на територията. А за интегрирането искам само да кажа това, което вече беше казано, че Италианското училище развива много проекти, които да приобщават новите, новопристигналите. И а, извършваме голяма работа в това общество, в, а, това отношение, защото приемаме и приобщаваме иммигранти. Благодаря. И последния, който иска изказване, господин Гидо Иларян. Благодаря, господин председател. Липса на интеграция води до отстраняване и бедност. В бедността се ражда и нацизма. Така че ние трябва да задължително да интервенираме, да участваме, което значи да дадем ролята на, на роля на местните власти, но и ресурси, които не стигат, защото трябва, ние сме изправени пред една невероятна вълна от иммиграция и тази епохална иммиграция включва закони и незаконни иммигранти, незаконните иммигранти с тези, които не могат да стигнат до нашите територии. И ако не затворим вратата, ще стане зле. Освен ако е Комисията Европа решат наистина да променят а, играта и да предвидят ресурси, както а, за, за да приемем такива хора. Иначе само ще говорим празни приказки и ще се отвори вратата за милиони човешки същества към нашите територии. Благодаря. Благодаря на всички, които участваха в този дебат. И преди да приключим с точката от дневния ред, имам удоволствието да дам отново думата на госпожа Манчинели, която направи едно кратко заключение. Благодаря, господин председател. От всичките изказвания ми се струва, че се очертава една панорама, която казва, че има много добри практики, които се прилагат. Ние като градове, като нашия град Анкуна, от няколко години организираме всяка година един фестивал. Една, един от най-живите квартали, където живеят близо 30%, 30-40% от населението са чужденци. Това е един фестивал, който искаме да направим, да превърнем в обмен на добри практики. Това е повод за обмен на добри практики. Нещо като, като workshop да обменим добрите практики съвсем конкретни, не тези, за които само се говори, но тези, които касаят ежедневния живот на тези лица. И се възползвам от възможността да ви поканя на всички вас на тази инициатива която сигурно ще бъде интересна за вас и да може да обменим и извън стените на тази институция добрите практики. Но искам да направя едно последно заключение. От всичките изказвания, мисля, че от опита е, произхожда, че е, има едно заключение. Броят е нещо много важен. Количеството, броя на хората, които идват, и количествата на наличните ресурси, за да може добрите практики да могат да бъдат функционират с могат да работят при определени цифри, а могат и да не работят съобразно тези цифри. Т.е. в случая ресурсите по някой път не отговарят на необходимостта. Ако пристигнат в една град 100 000 жители, пристигнат 1500 души, чужденци, които имат нужда от всичко. От къща, от работа, от това да говорят езика. 150 хора трудно могат да бъдат интегрирани с малко пари и без малко време. Ако пристигнат 3000, няма да може никога да интегрираме. Така че добри практики и принципите са основни, но но ако ние не можем да се справим с цифрите, с парите и добрите практики, добрите принципи, ще си останат само на хартия. Но добра работа на всички вас и се надявам да се срещнем отново, за да обменим пак добрите практики. Благодаря. Мерси, Благодаря, госпожо Мачинели. Благодаря също и за конкретния пример, който давате на място, надявам се, че това ще вдъхнови много наши колеги с тези инициативи за приобщаването на иммигрантите и се надявам най-вече, че ще може да разширим на рамките на градовете, които ще се ангажират в тази инициатива, като разбира се, като започнем с 83, все пак не е зле. Благодаря и успех! Благодаря, господин председател, каза госпожа Манчини. Мачинери, госпожа Мачинери. Уважаеми колеги, сега ще преминем към точка 5 от дневния ред, който е доклада за европейски семестър и кохезионната политика и инвестициите в дългосрочен план. Нашия докладчин Георг Ман ще се присъедини към нас него експерт също. Много съм доволен да ви съобща, че госпожа Михайло, председателката на Комисията за регионално развитие на Европейския парламент, също ще участва в нашия дебат. Thank you so much. Thank you. Sans tarder, je donne la parole à Незабавно давам думата на нашия докладчик. Може и на холандски да говори, той е отекър. Благодаря, господин председател. Ще продължа на датски. На холандски, извинете, на холандски. Куме... Първо сърдечно добре дошли, госпожо Михайлова. Уважаеми колеги, уважаеми гости на трибуните, ще се опитам да не е, навлизам в технически потребности, макар че става дума за едно техническо досие. Но става дума за е, проект на едно становище, е, изработено по искане на румънското председателство. И председателството е поставило два въпроса във връзка с изискванията по отношение на политиката на сближаване в регионите и по какъв начин могат да се включат регионите в европейския семестър. Комитета на регионите държи много на субсидиарността, на управлението, на партньорството в политиката на сближаване са включени тези принципи в кодекса за поведение на партньорствата. Така че местните власти действително могат да извлекат много важна полза от политиката на сближаване. Преди е, известно време е, ние поискахме изработването на кодекс на поведение за регионите и местните власти. Е, комисията не отговори с особен ентусиазъм на нашето искане. Е, надявам се, че все пак ще можем да събудим малко повече въодушевление. Е, европейският семестър и политиката на сближаване трябва да се съобразява с условията в местните общности, в общините и регионите. И така, все още смятаме, че кодекса на поведение за партньорствата трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Ние ще обърнем внимание на случилото се през настоящия период 2014-2020, но ще хвърлим поглед и към бъдещия период 2021-2027. Партньорствата, е, така както те са е, е, заложени в кодекса на поведение на партньорствата, би трябвало да намерят много по-широко приложение в рамките на европейския семестър. В това отношение ние разчитаме много на подкрепата, която ни предоставя Европейския парламент. Има препоръки за политиката на сближаване, за е, в е, така нареченото приложение е, Б. Става дума най-вече за гаранциите за това, че новият европейски семестър ще включи в по-голяма степен регионалните и местните власти. Е, това бе всъщност и част от въпроса на румънското председателство. Регионите и общините, е, които е, са включени в програми за сближаване, естествено се нуждаят от партньори и в това отношение ние се нуждаем от специални правила за осъществяване на програмите и от определени ангажименти в това отношение. Благодаря много на всички политически групи, които ме подкрепиха при изготвянето на това становище е, и за измененията, които бяха внесени най-вече по отношение на изменение едно, мога да кажа, че го подкрепям. Изменението е, всъщност е, посочва първия сценарий като важен. Е, е, аз си проявявам симпатии към някои други е, сценарии, но докладчиците на две становища, които също се изготвят, е, като че ли са склонни по-скоро е, да приемат други варианти. Аз много се надявам, че докладите ще могат е, да, отчетат и нашите виждания в това становище. Докладът се подкрепя от всички политически групи и това го прави особено силен и влиятелен, въздействащ. Благодаря на всички колеги. Благодаря най-вече е, на госпожа Михайлова, която е, ме подкрепи в е, подготовката на това становище с а, своите виждания и с обмена на мисли, който проведохме. А, комисията ЕКОН, комисията КОТЕР и лично техните председатели и членове ми помогнаха много. Благодаря много на Андрея Форти от секретарията, както и на всички останали сътрудници. Да, Андрея, благодаря. Ти свърши чудесна работа. Благодаря и на секретарията на моята политическа група е, може би ви се струва излишно да посочвам всички, на които дължа благодарност, но трябва да ви кажа, че е, не на последно място благодаря много и на всички е, представители на общински и регионални власти, в това число и на нидерландските общини, които ме консултираха и които ме подкрепяха в моята работа до вчера вечерта включително. Много съм щастлив е, за това, че е, е, получих и до последния момент е, консултации и съвети. Председателя, с минути 45 секунди си просрочихте времето за изказване. Много ви благодаря. За мен сега е същинско удоволствие да дам думата на председателя на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент Искра Михайлова. Искам да се възползвам от възможността, за да й благодаря от все сърце за чудесното сътрудничество, което развихме по време на целия мандат на Европейския парламент. Много усилено сътрудничество с Комисията политиката по регионално развитие. Резултатите на място са на лице. Благодаря ви. С удоволствие ви предоставям думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа е, депутати, е, първо, от името на Комисията по регионално развитие ви благодаря за поканата да участвам днес и да споделя с вас е, становището на Комисията по регионално развитие по текущата дискусия по ролята на европейския семестър. Миналия месец Европейския парламент е, разработи своята резолюция за годишния ръст през 2019 година. Е, там говорим, че са необходими висококачествени инвестиции, като подкрепяме економическия растеж, приобщаването, институционалното качество, както и микрофинансовата стабилност и здравото публично финансиране. С тази резолюция се настоява Европейския съюз и неговите държави членки да предприемат решаващи координирани действия, за да постигнат резултати е, по-устойчив и приобщаващ економически ръст. Държавите членки трябва да засилят производителността чрез ефективни инвестиции, като например в економически ръст, в устойчиви инфраструктурни проекти, е, в е, духа на целите за устойчиво развитие на ООН, за да се стимулира економическия растеж. При Приобщаващото е, нарастване на производителността предполага инвестиции в умения, в иновации, цифровизация, научно-развойна дейност, устойчива мобилност, инфраструктура в духа на стратегията на Европейския съюз 2020 е, чрез е, европейските фондове за приобщаване, е, като има взаимно допълняемост с други европейски програми и инструменти. Как нарастването на производителността и приобщаването ще станат важни цели на реформите в държавите членки и на регионите? Е, Комисията по регионално развитие на Европейския парламент чрез своето становище, по което имах честа да бъда докладчик, подчертава, че по-голямото съсредоточаване върху инвестициите в политиката по сближаване и взаимното допълване с други програми на Европейския съюз. Публично-частно инвестиране, например. Европейската комисия и държавите членки трябва да засилят сътрудничеството си, да направят допълнителни стъпки за за публично-частно инвестиране, публично-частно партньорство, за да се засили добавената ценност на фондовете за сближаване и допълняемостта им с другите програми на Европейския съюз. В този дух членовете на нашата комисия приветства предложението за многогодишната финансова рамка след 2020 година, като е, регионалната политика се е, съчетава с европейския семестър, за да има има интелигентен и приобщаващ економически растеж. В европейския семестър се набляга на инвестициите чрез е, е, приложението за инвестиции в докладите за всяка страна. Там се посочват необходимост от инвестиции към фонда за сближаване, упростяване и гъвкавост на европейските фондове инструменти. Това е необходимо, е, за да могат Европейския фонд за стратегически инвестиции да стане по по-прост и по-ефективен. И накрая искам да подчертая значението на структурните реформи на всички нива на управление, включително на регионално и местно ниво. Трябва да има цялостно подобряване на инвестиционната среда за економически ръст и приобщаване. Надявам се при бъдещите преговори между съвета и Европейския парламент по общите разпоредби да се засилят принципите за партньорство, както подчерта и докладчика, както и управлението на множество нива, това е необходимо, за да се подобрят всички процеси от европейския семестър до политиката за инвестиции, до постигането на същинска добавена стойност, европейска добавена стойност. Управлението на няколко нива е, ще гарантира активното участие на местните органи за управление в прилагането на препоръките за всяка отделна страна при процеса на инвестиции и структурни реформи. И накрая, съвсем накрая, искам да потвърдя, е, че нашето сътрудничество с Комитета на регионите през последния мандат на Европейския парламент беше изключително ползотворно в чудесна среда Искам да кажа, че дори и днес имахме насърчителна среща с, с членовете на комисия КОТЕ. Надяваме се, че това сътрудничество ще продължи и след европейските избори. Още веднъж ви благодаря за чудесното сътрудничество. Благодаря ви за възможността да споделим нашето становище. Председателя, благодаря, госпожо председател. Сега Откривам общ дискусия. За момента има само един единствен желаящ да се изкаже. Колегата Флего е поискал думата. Ако някой друг иска да вземе думата, нека да, е, нека да ми каже. Господин Флего има думата. Искра, известителю, на самом почетку желим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 odnosno pozitivnoj demografskoj slici i o puno projekata koje mi imamo spremne za aplicirati na kohezijsku politiku. ono to mislim da je vano za rei da zbog takvih razlika koje mi vidimo svaki dan u svakodnevnom ivotu zbog snage i strukture naeg gospodarstva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 regije u europi ne smiju biti ograniene nacionalnim strategijama koje bi mogle biti ne samo irelevantne nego i u suprotnosti s naim regionalnim potrebama. ako bi se u sljedeem viegodinjem financijskom okviru kohezijska politika vezala uz europski semestar mi emo gubiti razvojne mogunosti i svoj razvojni potencijal. to ne smijemo dozvoliti nego upravo obrnuto trebamo jaati regije zbog toga podržavam ovo mišljenje a podržavam i poziv kolege roba jonkmana da se lokalne i regionalne vlasti više uključuju u sam proces izrade novih strateških okvira i pripremu nacionalnih programa reformi prije svega zbog bržeg razvoja zemalja članica ali i zbog naše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 което е, е част от Южна Италия. Както знаете, в тази част от страната, която не е бедната от Италия, се отбелязва, както вече беше казано, е, и от е, един важ, важен институт. През 2018 година държавните всъщност инвестиции спадат ря, рязко и има обаче засилване на европейските инвестиции. Но това е много важно да кажем, че е необходимо да се комбинират европейските фондове. В някои страни, как, както в Италия, се прилагат един критерий за заместване, което е много важно и много важно Европейската комисия да прави контур, да извършва проверки за да не се объркат националните европейските фондове. Казва се, че разходите за инвестициите в държавата на 28% всъщност от 28% доста намаляха държавните инвестиции. Законодателят в Италия трябва да определи с закон е минимално равнище, под който да не може да спадат инвестициите в е, южната част на е, Италия спрямо броя на населението. Важна е комисията и председателството да гарантират за през следващите месеци критерия за допълняемостта в е, тези региони на Европа. Така че трябва да се, не само да се измислят регламенти, но те трябва да се прилагат. Мерси боку. Благодаря. Не виждам други желания да за изказване за общия дебат, така че ние стигаме до е, прегледа на измененията. Изменение едно от е, докладчика, което заменя първоначалното изменение едно. Кой е за? А Албер има думата. Благодаря, господин председател. Докладчикът съвсем коректно посочва, че комисията ЕКОН ще внесе е, становище е, по документа за размисъл. групата на социалистите е, е внесла изменение е, номер 7 преди е, до обяд днес. Докладът не го е включил, становището не го е включил, не е включило това изменение, но е, ние смятаме, че ще бъде важно в становището на ЕКОН, което ще бъде е, изработено, да се е, съобрази и съдържанието на изменение номер 7. Освен това, в изменението на докладчика, някои от нашите предложения в изменение едно са заличени. Става дума за дългосрочния економически модел, който се отнася и до инвестициите. С други думи, ние Смятаме, е, че всичко това естествено е свързано е, с съдържанието на вашето становище, като имаме предвид и неговото заглавие. На 26 е, март Европейския парламент прие собствено становище което отразява изменението, което ние сме предложили. Така че има три причини, поради които предлагам да се отмени и отхвърли изменението на докладчика и да се приеме изменението, което е внесено първоначално, е, изменение номер едно. Благодаря думата на нашия колега Рене Диер. Благодаря, господин председател. Е, колегата а, е, е, е, от нидерландската делегация посочи важни елементи, които са свързани с а, съдържанието на становището и които се отнасят пряко до нашите задачи като комитет на регионите и е, гражданите, избирателите. Е, така че аз е, от името на нидерландската делегация предлагам да се съобразим с е, предложението на докладчика номер 1 Р. Imagine... Следващият оратор, господин Баден. Честно казано, прекалено рано е да взимаме решение. Не, че не съм съгласна с това, което каза колегата, но мисля, че не е разумно и дори не е елегантно това изменение едно да се внася още сега. Мисля, че не сме съгласни с самото съдържание. Не сме съгласни и с времето, когато се внася. Благодаря. Благодаря, няма други изявления. Така, връщаме се на гласуването за изменението на докладчика. Кой е за? Против? Електронно гласуване, моля. Le vote est clôturé et Изменението е прието. Второ изменение за против приема се изменението. Трето изменение за против приема се изменението. Четвърто изменение за против приема се преди да стигнем до крайното гласуване, искам да коригирам една грешка. Не дадох възможност на госпожа председателката да отговори на общия дебат, така че давам и сега думата и се извинявам за допуснатата гумна грешка. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за предоставената ми възможност да взема отношение. Аз е, изцяло подкрепям становищата, които разбира се биха могли да бъдат подкрепени. Аз съм дълбоко убедена, че искането на румънското председателство да получава становища от Комитета на регионите е много важно, защото сега можем да чуем гласа на Комитета на регионите и Съветът ще бъде подготвен за бъдещите преговори с Европейския парламент е, по цялото досие, което е свързано е, с бъдещето на инвестициите в Европейския съюз. Ще получи и становището на Комитета на регионите. Изцяло споделям позицията на автора на вашето становище. Мисля, е, че сега е момента да получим становище от Комитета на регионите. Мисля, че всички ние трябва да бъдем по-открити, по-гъвкави, да приемаме промените, пред които сме изправени всеки ден, да бъдем готови за нови модели за инвестиции в рамките на Европейския съюз, но също така и да съхраним най-добрия опит, с който вече разполагаме. Комитета на регионите е органът, който е, е гласът на действителността. Е, вие имате опит, вие имате добър опит, вие разполагате с добри практики и вие можете да инвестирате всичко това в цялостния процес на реформи, за който всички ние настояваме. Така че поздравления за работата ви. Надявам се, че пленарния вод ще подкрепи вашето становище. Благодаря, господин председател. Благодаря. И така. Да гласуваме цялото становище за, против, въздържали се. Приема се становището единодушно. Поздравления за докладчика и благодаря много. Скъпи колеги, продължаваме работата си. Продължаваме с дискусия по пътя към бъдещ бюджет на Европейския съюз, който отговаря на нашите амбиции. Това разбира се е много субективно, защото какво означава съответства, какво означава амбиции. Но сега разполагаме с час и половина, за да обсъдим всичко това. Е, с истинска радост е, приемам сред нас, за да участва в настоящата дискусия, господин Жан Артуи, председател на Комисията по бюджети на Европейския парламент. Господин председател, първо искам да ви благодаря за това, че приехте да обсъдите с нас бъдещата многогодишна финансова рамка. Следващата финансова рамка ще разкрие същинското ниво на амбиции на сближаване между държавите членки за бъдещето на Съюза и на европейците гражданите трябва да могат да си кажат благодарение на Европейския съюз моите деца ще живеят толкова добре, дори по-добре от самия мен. Новата многогодишна финансова рамка е по-ниска от предишната. С Брексит се страхуваме отново намаление, а сега имаме нужда от Европейския съюз повече от когато и да било. Тези средства не са достатъчни, нещо повече, те могат да, бъд, не могат да намалеят. При условие, че всички проучвания виждат как се разширяват разликите в приходите между европейците, чрез европейския бюджет напред. Трябва да окажем съдействие на европейците, които се нуждаят от помощ, кои, където и да живеят те. Без економическо, социално и териториално сближаване няма същински реален съюз. С този бюджет трябва да се насърчи регионалното развитие. Това е смисъл на нашия алианс за сближаване. 12 000 подписа са събрани. Те са представителни за всички територии, организации и институции. Когато говоря за подкрепа, Имам предвид бюджета, но също така и бюджетните правила, които трябва да се е, приемат, за да се освободят инвестициите на регионално и национално ниво, от което се нуждаят европейците. С гласуването на многогодишната финансова рамка, както в парламента, така и в нашия комитет, ние споделяме възгледите между избранниците в Европейския съюз и избранниците на местно ниво върху онова, което трябва да бъде бъдещия бюджет. Инвестициите за бъдещето са в центъра на нашето предложение на комитета за радикална промяна в посоката на общата съскостопанска политика, засилване на програмите за научно-развойна дейност, е, по-активно вкореняване в територии и три пъти повече средства за програмата Еразъм. За съжаление, тази конвергенция не е споделена от съвета на Европейския Европейския съюз, те отложиха споразумението за следващия мандат. Тъй като ситуацията е трудна, искаме да разберем какви компромиси са възможни в момента. Времето не чака. Периодът е нестабилен и Европейския съюз ще отправи много лош сигнал, ако не постигне съгласие преди края на годината, за да се избегне бяла година в инвестициите, както вече това стана през 2014. Както настоятелно напомнихме на срещата на регионите и градовете в Манила, много е важно да се постигне съгласие, но не каквото и да е било съгласие. Това съгласие, това споразумение трябва да бъде добро за европейците. Господин председател, с удоволствие ви отстъпвам думата. Господин председател, дами и господа членове на Европейския комитет на регионите, първо искам да кажа колко се радвам за това, че споделям този момент с вас, за да се спра на онова, което може да бъде нашата бъдеща многогодишна финансова рамка. Във ваше лице в лицето на всеки един от вас, дами и господа, приветствам регионите в разнообразието на европейските страни. Вие сте тези, е, които сте всеприкосновени с действителността. Вие усещате очакванията и тревогите на европейските граждани? Когато се задавам въпроси по способността на Европейския съюз да говори на европейците, си казвам, че безспорно вие сте онези, които предвид близостта близостта до гражданите и до територията на Европейския съюз, най-добре можете да чуете очакванията на гражданите и да отправите послания от тяхно име. Вярно е, че Европейския съюз изпитва затруднение да говори на европейците. Искам да ви кажа, че взаимоотношенията, които поддържаме между Комисията по бюджети на Европейския парламент и Комисията във вашия комитет, която е натоварена с териториалното сближаване и бюджета, са чудесни. Ние от месеци и месеци работим съвместно и аз мога само да насърча председателката на вашата комисия, госпожа Будино, Искам да подчертая в каква степен насоката избрана от Комисията по бюджети съвпада с безпокойствата, изразени от Комисията Котер, която тя председателства. Аз съм председател на Комисията по бюджети на Европейския парламент. Вярно е, господин председател, че бюджета на Европейския съюз е скромен. 1% от брутния вътрешен продукт. Ако го сравним с бюджета на отделните страни, ние сме между 45 и 50% от брутния вътрешен продукт на всяка страна, докато нашия бюджет е 1%. Какво правим от него? Само две трети са посветени на общата сълскостопанска политика и на фонда за политиката за сближаване. От това става и ясно значителното място, което заемат регионите и териториите в този бюджет. Как се финансира този бюджет? Първо, чрез собствени средства. Това са митата, които се събират на външните граници на Европейския съюз. И тъй като Европейския съюз се може да подписва споразумения за свободен обмен, тези е, мита неща зависят от подписването на споразумение за свободна търговия. Страните, които събират митата, оставят 20% за себе си, така че това, което остава за Европейския съюз, 10%. Останалите 80% идват от държавите членки пропорционално на тяхното национално богатство. И тъй като е, се каза, че общата съскостопанска политика и фондовете по политиката за сближаване се връщат обратно към държавите членки, всяка година правим съпоставка между вноската на всяка държава членка и средствата, които се връщат обратно в тази държава членка. Има два вида държави. Тези, които плащат повече от това, което получават, или тези, които получават повече от националната им вноска. Така че много бързо се стига до нула солидарност. И за да излезем от тази тирания на средствата, които се връщат обратно в държавата членка, ние търсим нови собствени средства. Това могат да са нови данъци е, и те да подхранват пряко бюджета на Европейския съюз. Това няма да увеличи собствените средства. Всъщност, собствените средства ще бъдат увеличени, но размера на бюджета няма да нарасне при условие, че се предвиждат нови данъци, трябва да съзнаваме, че европейският данъкоплатец не трябва да поема скок в данъчното бреме. С други думи, е, собствени средства, които да отиват направо в бюджета на Европейския съюз, за сметка на което обаче данъците, които се събират на национално ниво, трябва да бъдат значително намалени. Но е, предимството на новите собствени средства ще бъде да бъде намалена вноската на държавите членки, с други думи е, да се успокои тиранията на средствата, които получаваш, защото си направил вноска. Така, какви данъци е, можем да предвидим като собствени средства? Данък върху въглерода на външните граници, данък върху отпадъците, е, е, данък върху печалбите на търговски дружества, трябва да знаем, че 28 държави членки са 28 данъчни основи. Всяка страна, всяко законодателство предвижда приспадане на данъци, намаление на данъци. Това значително осложнява нещата, т.е. трябва да има сближаване на националните законодателства, за да има единна данъчна основа или част от печалбата от е, данъка върху дружествата да отива направо в европейския бюджет. В парламента ние направихме пряка връзка между нашата вноска в многогодишната финансова рамка и създаването на нови собствени средства. Целта е да се намали а, е, тиранията, за която вече казах. Колко си получил, защото си внесъл. Но упражнението, е, с което се занимаваме, е сложно е, както вие, така и ние се запознахме с документа на Европейската комисия. Тя беше, той беше обнародван през май 2018 година очаквам значителен напредък. Е, господин Юнкер в речта си за състоянието на Европейския съюз в края на 2017 година говори за 1,5-2% е, от БВП, докато Европейската комисия предлага 1,11 с една хитрост, защото комисията включва в бюджета Европейския фонд за отбрана, който до сега е, не се включваше в бюджета бюджета. Ако е, този бюджет отпадне, то тогава увеличението е 1,8, а не 1,20. Парламент реши, че това не е неговото желание. Ние бяхме определили 1,3 за бъдещия бюджет е, за многогодишната финансова рамка от 2021 до 2027 година. Трябва да имате предвид, че това ще се осложни от евентуалното напускане на Обединеното кралство. Казвам евентуално напускане, защото до преди няколко седмици можехме да допуснем, че Обединеното кралство ще излезе от Европейския съюз, но като гледам как вървят преговорите, тези вечери дали в близките часове ще научим дали ще има удължаване на срока. Въпросът е, е с колко ще бъде удължен този срок. В бюджета за 2019 година ние бяхме предвидили, че няма да има кредити след 31 март е, за е, британските депутати и техните сътрудници и още сега Европейската комисия трябва да предвиди корекция на бюджета за период, който за момента е неопределен определен. Освен това, в новия бюджет трябва да имаме новите предизвикателства. Те са безпредседентни в областта на сигурността, на отбраната, на миграцията е, изобщо цифрова економика. Е, цитирайте ми един европейски цифров гигант. Те са или американски, или китайски. Европейците са толкова тънки в размисъла си, че са създали данъчни системи, чрез които тези цифрови гиганти не плащат данък в Европа виждаме, че тук, ако искаме да постигнем ефективност, тя може да бъде само европейска, както постигнахме това с общия регламент за защита на цифровите данни, на личните данни или регламента за опазване на авторските права и сродните права. Само Европа може да постигне това. Така че е, при следващата многогодишна финансова рамка с средства, които според мен са много под нивото на необходимото, ние трябва да гласуваме за собствения си възглед на следващата многогодишна финансова рамка от 2021 до 2027 година, е, като определим 1,3 от БВП, да имаме предвид напускането на обедненото кралство, но може би ще се върнем на тази точка. Да имаме предвид, че средствата по ОСП не трябва да бъдат намалявани, не трябва да спадат под настоящия си обем и е, кредитите за политиката по сближаване трябва да останат на настоящото си ниво. Е, в документа е, на Европейската комисия се предвижда намаляване на определени средства. Ние искаме Еразъм да се отруи, е, средствата за научни изследвания също е, да са над настоящото си ниво, защото с научни изследвания се подготвя нашето бъдеще. И там, където бяхме смутени в работата си, когато подготвяме тази многогодишна финансова рамка, ние не отговаряме на въпроса каква Европа искаме, какво очакваме от Европа. Искаме ли тя да бъде световна сила? Е, е, световна, световна сила с 1,3%, който се преразпределя до две трети на държавите членки. Нямаме отговор на основния въпрос. Вие може би ще ни отговорите. Вие представлявате разнообразието на територията на Европейския съюз. Като имаме предвид този бюджет, искам да кажа, че много трудно много трудно постигаме напредък. Ако трябва да има цялостно увеличение на публичните разходи в Европейски съюз. Въпросът е кои са общите европейски блага. Това е. Това са публичните услуги. Публичните услуги в момента се извършват в държавите членки, но поради глобализацията те не са на необходимото ниво от ефективност. Дали в областта на сигурността, на отбраната, на миграцията, дали е, при опазването на климата, на околната среда, дали в областта на цифровизацията, дали подходящото ниво остава националното ниво. И ако решим, е, че дейностите ще бъдат по-ефективни на европейско, отколкото на национално ниво, може би е, идва е, часа, когато кредитите, които не са достатъчно ефективни, трябва да бъдат извадени от националния бюджет и да бъдат на разположение на европейския бюджет. Това е механизъм, който се прилага, когато се обединяват общини, например. Има прехвърляне на правомощия с съответните средства по тях. Мисля, че е настъпил часа въпроса да бъде обсъден. Ако искаме Европа да стане световна сила, е, като се има предвид е, и развитието на геополитическия дебат, кой може да каже, че е, мултилатералния модел сега не е подложен на изпитание. Съединените щати, Китай, Русия, Индия, може би утре Бразилия ще наложат собствената си гледна точка. Ако европейците не се обединят, може би ще бъдем повлияни от тези страни и континенти. Или просто ще трябва да ги слушаме, защото е, има и многонационалните цифрови гиганти. Тоест, какво да бъде Европа, как да подготви тя нашето бъдеще, бъдещето на нашите деца, Европа, която ни защитава, Европа, която заявява амбицията си да бъде световна сила. Нейната сила е в нейните територии и в нейните региони. Това са, господин председател, дами и господа, мисли, които исках да споделя с вас, да ви кажа докъде сме стигнали. Още веднъж подчертавам, е, колко са важни връзките между вашия комитет, вашата е, комисия КОТЕР и Комисията по бюджети на Европейския парламент са отношение на доверие, на сътрудничество. Искам да ви благодаря за това, защото е, това, което вие ще ни кажете, осветлява собствената ни работа. От последните месеци работим така, дори от години работим така, защото от 2016 година има близко сътрудничество между съдокладчиците, които разработиха позицията на парламента по следващата многогодишна финансова рамка и вашия комитет. Благодаря ви още веднъж за това и искам да споделя моето искрено желание тези взаимоотношения на доверие да укрепват в интерес на европейците и на Европейския съюз. Благодаря, господин председател, за това хубаво описание и увод към нашия дебат. Благодаря за всичко, което казахте за значението на териториалните власти и общности в европейската схема. Благодаря също за това, което казахте и за сътрудничеството между парламента и комитета. Сега давам думата на госпожа Изабел Будино, която е председател на нашата комисия КОТЕР. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Жан Артю, председател на Комисията по бюджет на Европейския съюз за тези думи относно нашето чудесно сътрудничество. Ще се върна върху това, това сътрудничество, което донесе своите плодове. Аз също искам да споделя оптимизма на заглавието на този дебат по пътя за да бъдеш бюджет на Европейския съюз, който следства на нашите амбиции. Но ние не сме все още на този път. Този бюджет, знаем, че не отговаря на амбициите, които ние, Комитета регионите, а и както виждате в Европейския парламент, ние пожелаем за Европа. По този въпрос за бюджета, Комитета на регионите се произнесе многократно, по-специално чрез три доклада, които приехме през последните месеци, най-напред за собствените ресурси, които аз изготвих е, и няма да се връщам на това. Господин Жан Артюс се изказа много точно. Е, доклада на Мария Глазняк е относно документа за разсъждение по финансови, финансовите въпроси на Европейския съюз и Никола Доброславич за многогодишната финансова рамка, който, за съжаление, колега не е с нас днес. Искам да припомня, че Комитетът на регионите желая, както Европейския парламент, участието на държавите членки да се качи на 1,3% от БВП е, както казахме, отново ще си остане много около 1% и много малко. Е, но ще има опасност това да бъде едно предложение на комисията, което обикновено винаги се сваля надолу като цифри. Няма да е толкова драматично, ако частта от европейския бюджет е, не зависи от е, участието на държавите членки, но има правителства, които са доста шизофренични, които казват искаме повече Европа, повече амбиция, но които отказват да напишат съответния чек и които е, участват именно в е, тази схема, тиранична схема но трябва да се върнем на духа на през 88 година, когато участията на държавите членки представляха 11%. Еди, е, мисля, че тогава беше по-просто като че ли. Разбира се, може да имаме повече свобода с новите ресурси, собствени ресурси и да гледаме в бъдещето да бъдем способни да управляваме нашето бъдеще, за да не ни се наложи някакво бъдеще, решено другаде в света, с държави и континенти, които гледат лакомо на нас. Разбира се, ние подкрепяме идеята за собствените ресурси, как има много варианти за финансовите транзакции, за емисиите, дори данък върху пластмасите, въпреки че ще трябва малко се въздържаме да налагаме данък върху продукти, които трябва да спрем да произвеждаме. Ние трябва да припомним и спешността да се изготви един е, да, да има споразумение върху многогодишната финансова рамка, за да гарантираме програмите на Европейския съюз и да не изпаднем в, в, да закъсаме с структурните фондове, които ще се отрежи върху нашите територии и държавите и парламента работят по регламента, но нещата като че ли куцат и това ни остава нас, региони, градове и граждани в тежка ситуация. Казва се, че нищо няма да мръдне, да се промени след, преди немското председателство, което е доста късно. Разбира се, съветът прие частични споразумения по съдържанието на законодателните предложения, включително механизма за програмата е разъм за цифрова Европа, творческа Европа, защитата, солидарността. Няма да цитирам всичко, има и други идеи, но е, основата е бюджета, който ще реши за е, как ще финансираме нашите политики. А тук все още очакваме нещата, да видим как ще се развият и сме много притеснени от преговорите в съвета. Австрийското председателство, сега румънското председателство правят всичко, което беше в техните възможности, за да може преговорите да са прозрачни, създадоха рамки на всичко това. Румънското председателство вложи своята енергия нещата да, вър... да, да вървят, но Европейския парламент и е, европейските граждани остават извън решенията, които се вземат. И отново, казвам, страхувам се, че тези преговори ще е, се върнат на старото положение, т.е. по-малко действителни средства. Е, стигнем до 1% е, е, от БВП, за да засилим нашата позиция в света, това кара американците и китайците да ни се смеят. Разбира се, ние в Комитета на регионите ние сме против свалянето, ослабването на на кохезионната политика или политиката за общата селскостопанска политика. Трябва да използваме повече финансовите инструменти, но за съжаление има големи разлики в териториално измерение. Трябва да се борим за една европейска кохезионна политика, която да не остави никой, ни, нито територия назад. Вярата в европейския проект зависи от това. Когато говоря за нас, включвам Европейския парламент, защото аз също държа да благодаря Жана Тюи, и докладчиците Изабел Тома, Янат Бри, Жерар Добрез, Янус Левандовски. Всички те в е, бюджетната комисия свършиха великолепна работа и което приветствам и за първ път нашите две институции развиха чак толкова задълбочено е, сътрудничество. Повече от 60 изменения на парламента проистекоха от измененията, които изготвихме ние тук и може да сме горди за, с, този, с това сътрудничество между нашите две институции. Казахме също и с председателката на режи. Имахме едно заседание тази сутрин при чудесно сътрудничество и да се опитаме да набележим пътя за бъдещето, когато парламента бъде избран, да продължим това сътрудничество. Наистина, при този диалог и това сътрудничество и солидарност между нашите институции и териториите, които ние представляваме в Европа и от това нещо нашите граждани имат нужда от него трябва да се изготвя, да се свърже законодателния процес с спецификата и с, на ежедневния живот на гражданите и регионите. И тук отново искам да кажа, че кохезионната политика не е някаква стара, класическа, изхабена а, политика. Това е политика на инвестиции за, за полза на всички, която почива на добро управление на териториите. И нашата амбиция е да предложим по-добър свят в нашите местни и регионални структури които са на първа линия в иновациите, които трябва да развиват заетост, инфраструктури, по-добра околна среда, подобряването на ежедневието на гражданите, защита на гражданите срещу климатичните промени и социални промени, които които, което може да бъде постигнато само чрез един силен Европейски съюз. Благодаря. Благодаря и преди да започнем дебата, искам още веднъж да дам думата на господин председател. Благодаря, господин председател. Искам да допълня думите си и най-вече да отговоря на някои забележки на госпожа Бодино относно изготвянето на бъдещата финансова рамка. От една страна е самата финансова рамка, която предвижда обем кредити за всяка програма. Но това е в ръцете на съвета, който решава единодушно. И относно обема на кредите, властта на парламента се ограничава до правото да каже да или не. Но ние нямаме възможност да вземем друга позиция. Но за да може предвидените кредити за всяко перо от програмата и за пръв път в документа, който парламента прие, ние поехме риска ние сами да запишеме обема кредити. Нямаше, такъв, нямаше прецедент и по този начин се опитахме да окажем натиск върху съвета. Но за да може кредитите, веднъж вписани в многогодишната финансова рамка, да пристигнат до терена, трябва и такива тръбички. Това са програмите, това са регламенти. И тези регламенти се вземат с общо решение от парламента и съвета. Което ни притеснява нас в парламента е, че известен брой правителства свързват тяхното съгласие с многогодишна финансова рамка с това да се спажат тези или онези разпоредби в програмата а финансово многодишната финансова рамка, т.е. се определя с единодушие. И ако съветът започне да изпреварва част от програмата, ролята на парламента при съвместното вземане на решение може да бъде поставена в неудобно положение. И затова се опитвам от месеци да окажем известно известен натиск върху съвета по общите а, дела. Когато става дума за бюджета, екофина, когато става въпрос за многогодишна финансова рамка, това е съвета по общите дела. Това не са едни и същи милисти. И съгласието на съвета трябва да бъде получено а, е, с единодушие. И преди един месец аз а, е, е, отидох в Букуреща с, с докладчиците на един неформален съвет, за да се опитаме да окажем някакъв, някакъв натиск, за да може решението да бъде взето на време, иначе многодишната финансова рамка може да бъде приета твърде късно през 2019 или може би чак през 2020, ако програмите се приемат късно на терена за вас ще бъде трудно да получите тези програми и да ползвате тези програми. Е, сещам се за 2014 година, тъй като миналогодишна финансова рамка беше приета в края на 2013 година, използвах, освоихме 25 милиарда, 20, през 2015 също. Но от друга страна, комисията и съвета не бяха недоволни, защото Имаше едно така, копчина фактури в края на 2013 година, което комисията не можеше да плати, защото от една страна са поетите ангажименти, от друга страна са плащанията. И има известна разлика. Това, което за някои ангажименти, които са приети, но не са били за изплатени. Става дума за 295 милиарда, почти е, два пъти бюджета на Европейския съюз. Така че има опасност през 2020 и 2021 да се получи същото, като това, което се случи през 2014 и 2015, т.е. натрупване на фактури, без да имаме пари, с които да ги платим. Но както и да е, надявам се, тъй като нямаше споразумение преди изборите, но лично, ако трябва да се изкажа, кой може да отиде на избори да каже на избирателите и гласувайте за който искате. Обаче бюджетът вече е гласуван в 2027. Виждате какво искам да кажа, господин председател. Така че не има наистина повод за дебат за, за тази кампания. Не знае какъв, какви ще бъдат сроковете. Новия парламент ще започне да заседава от началото на юли а 1 ноември ще има нова комисия. Така че комисарят, който е подготвил многогодишната финансова рамка, е на работа до 31 октомври. Дали преди това съветът ще може да даде своето съгласие, не съм много убеден. Следователно, по всяка вероятност, наследника на комисаря Отингер ще бъде натоварен да постигне споразумение за многодишната финансова рамка и за програмите. Чух е, вашите думи, госпожо Бодино. Бюджета ни е този, който бихме искали, но ако искаме нещата да се променят, трябва и гражданите да запретнат ръкави, защото все пак е, това си остава въпрос, е, който се решава от държавни правителствени глави и ако искаме да получим един по-сериозен бюджет, трябва дебатът за бъдещето на Европа Европа, която ние искаме която, и това, което очакваме от Европа, е, чувам сега критики, обвиняват Европа, че не прави това, което държавите членки и пречат да прави. Защото държавите членки на практика не са отстъпили и йота. Затова бюджетът е само 1%. Единственото изключителна компетенция на Европейския съюз, това е търговската политика, политиката в областта на конкуренцията, валутната политика за тези, разбира се, държави, които са приели еврото и защитата на морските ресурси. Това не е проблем. Утре може да възникне проблем, ако Обединеното кралство напусне Европейския съюз. Така че аз е, си позволявам да подчертая това. Вие сте отговорни за територията, вие сте в контакт с гражданите. Опитайте се да направите така, че тези въпроси, които са основни, които определят, обославят нашето бъдеще, средствата, с които ние разполагаме, за да се опитаме да се защитаваме, защото е очакваме от Европа да ни защитава в много отношения, трябва задължително гражданите да работят по това. Иначе, ако дебата остане само между държавите членки, виждате как всеки път този дебат приключва. Това беше желанието, което исках да изразя и ви пожелавам на вас всички да говорите разумно във вашите територии. Може би това ще позволи да се развие дебата за бъдещето на Европейския съюз и да постигнем необходимите заключения в бюджетен план. Благодаря. Сега ще проведем дебата на два етапа. Най-напред ще дам думата на нашите шест, шестима докладчици, две минути за всеки един. И след това ще помоля господин председателя да отговори на възможните въпроси. И след това имам 12 кандидати за изявления и всеки път те ще имат право на една минута. Да започнем с нашите докладчици. Приканвам госпожа Марини. Си, грация! Благодаря, господин председател. Аз бях докладчица заедно с колегата Шнайдер за регламента за общите разпоредби, които е, получи е, единодушно гласуване. Е, така че съвсем накратко ще се изкажа по някои съображения, които са свързани с този мандат който асамблеята даде на нашата позиция, и изразена в Европейския парламент и в съвета. Председателя на Комеса бюджет каза, че различията между различните региони, и градове, това е един силен, идентити, идентитар, силен елемент на, в Европа и трябва да направим така, че това разнообразие да не се превърне в е, е, звание на европейската постройка. Иначе дискусията за бюджета за нас е, кохезионната политика и перспективата за тази такава политика си остава изключителен елемент за нас, регионите, не само като управители на, на местните и териториалните власти, но защото знаем, че от тази политика зависят много стратегически инвестиции и едно явно виждане от страна на гражданите за Европа. Свършихме чудесна работа с за преценихме, че спрямо а, първоначалните перспективи за многогодишната финансова рамка а, оценихме, че Европейския парламент имаше сближаване с нашите позиции, но независимо от това сме малко притеснени и това искам да бъде разбрано пред председателя, че е много трудно сътрудничество с съвета. Не само относно обема на бюджета, но също и рисковете, че тази политика може да доведе до едно споразумение, основно между Брюксел и столиците. С националните правителства се води една политика, която поставя по дискусия е, принципа на субсидиарността и партньорството. Така че в бъдещия финансова рамка имаме нужда от сближаване, което видяхме в общите разпоредби между парламента, комитета на регионите, за да се направи така, че това да си остане една основа политика за териториите и за нашите общности и за нашите граждани. Благодаря. Мерси Председателя, благодаря. Гиан Тро има думата. Да, благодаря. Добър ден. Благодаря ви. Аз съм докладчик по общата костопаска политика. С удоволствие съобщавам, че е, парламентарните комисии ДЕВ, ЕНВИ и АГРИ приеха значителна част от предложенията по нашето становище, включиха ги в техните становища. Дължим това и на становището на Комитета на регионите, които изложихме на парламентарни изслушвания. Непрекъснато работим с различни комисии на Европейския парламент. Приветствам това сътрудничество с парламента. Постигаме и компромисни предложения за изменения. Имат се предвид нашите нашите предложения. Ние Настояваме бюджета на ОСП да остане, да се ограничат възможностите за трансфер от втори към първи стълб. Бяха прияти и нашите предложения за общата организация на пазара от комисия Агри. Беше включена и ролята на регионите в компромисните изменения в регламента за стратегията регламентът беше прият на 2 април. Подкрепата на парламента е много важна. При условие, че държавите членки препоръчат рецентрализация на ОСП, държавите членки е, настояват на собствена политика. Аз ще се опитам да ги убедя на конференцията, която румънското председателство организира. Ние трябва да се организираме, за да могат ръководителите на нашите страни да вземат предвид ролята на регионите при разработването и прилагането на новата общата сустопанска политика. Но няма амбиция от страна на комисия Агри в парламента при преките плащания и при устойчиви начини на производство. Няма към по-солидарна и по-устойчива ОСП. Нашия комитет настоява за това, за да имаме предвид промените в климата и в економиката. Аз ще продължа работата си с новия парламент, с новия съвет, е, за да има значителни средства, които да се преразпределят, е, да има обща измерима цифра, тя да се включи в регламента, за да няма изкривяване на конкуренцията, между държавите членки, за да отговорим на промените в климата. Председателя, благодаря. Е, Кристоф Клержо има думата. Monsieur le Président, au moment où s'achève cette mandat... Благодаря, господин председател. Когато изтича този мандат на Европейския парламент, вие представлявахте гражданите на регионите. Приветствам вашия ангажимент за колективен и солидарен отговор на предизвикателствата, пред които сме изправени. Аз съм докладчик по програмата Хоризонт Европа. Е, някои искат повече пари за тази програма и аз най-много настоявам. Ако бюджетът е по-голям, ще се радвам. Но тук всички сме солидарни около два приоритета. Запазването на бюджета за ОСП и запазването на бюджета на политиката по сближаване, кохизонните фондове. Можем да подобрим политиката по научните изследвания. Аз ако бях научен работник в виртуален свят, ще имам две желания нея. Първо, общ поглед върху това какво прави Европейския съюз за младите хора, за висшето образование, за научно-развойната дейност. Сега политиката е много разпокъсана, нямаме цялостна представа. И на второ място, ако аз съм носител на амбициозен проект, при прости условия, без държавни помощи, да съчетая средствата по рамковата програма за научни дейности и по средствата за сближаване, кохезионните средства. И сега, господин председател, си задавам въпроса. Трябва ли да разходваме повече средства в Европейския съюз или да разходваме по различен начин, да въведем ново разпределение на разходите на национално и европейско ниво? Ние не инвестираме достатъчно в младите хора, в развойната дейност, в екологичния и енергийния преход а следващите години ще са определящи за мястото на Европейския съюз в света. Трябва трябва да направим усилие по инвестиции, е, които отиват, е, които водят до друго разпределение на средствата в полза на Европейския съюз. Председателя Господин Макула, първи заместник председател на Комитет на регионите. Господин председател, госпожи и господа, е, мога да продължа мислите на Кристофер Клос. Да, ние трябва да съобразяваме нещата с нашите потребности. Ние се нуждаем от познания е, във връзка с е, цифровизацията и интеграцията. Е, ние желаем да ускорим тези процеси на иновации и се нуждаем от повече инвестиции. Говоря от името на моята група НП, но мисля, че има и други колеги, които ще ме подкрепят. Парламентът е, подчерта кои са е, основните сфери, които трябва да са в центъра на вниманието. Ние е, след това се връщаме в нашите региони, е, в нашите общини, разговаряме с гражданите и знаем, че са необходими много повече е, и то краткосрочни и дългосрочни инвестиции на европейско и на регионално, местно, национално равнище. Така че в това отношение се нуждаем от повече средства в бюджета на всяка цена трябва да убедим съвета, че това са инвестиции, които са е, полезни. Това е най-добрият начин да се направи нещо за Европейския съюз. Цифровизацията, програмата за цифрова Европа е изключително важно за бъдещото развитие на регионите и страните. Е, всичко това е подчертано в нашето становище. Е, нуждаем се от е, мрежата на центровете за цифрови иновации. Е, при всички положения трябва стъпка по стъпка да реализираме всички наши инициативи. Това може да стане чрез интеграция и на местните, и на регионалните равнища, на научно-изследователските центрове, на университетите. На всяка цена се нуждаем от мрежа, е, за да създадем тази критична маса, която ще ни позволи да се изправим срещу предизвикателствата и да ги преодолеем. Имаме и глобални отговорности. Трябва да покажем на останалата част от света, че е, предстоят много е, активни действия в това отношение. Рике Гилер има думата сега. Благодаря. Като докладчик е, по а, програмата Еразъм Плюс, е, много се зарадвах, че в становището на Европейския парламент е, се посочват данни и цифри, които не показват съществени различия с нашите позиции. Е, надявам се, че следващата програма след Еразъм Плюс е, е, ще представлява добавена стойност, ще разполага с достатъчно средства за професионална квалификация, за обучение на хората до най-напреднала възраст, но независимо от новите форми на обучение за възрастни, ние трябва да увеличим средствата и за младите хора хора, е, млади хора, които да участват в обмена с е, университети в други страни. Парламентът много смело е, е поискал 41 милиарда евро, три пъти повече. Ние не бяхме чак толкова смели. Е, коражът ни стигна за 30 милиарда, които поискахме, но аз се надявам, че в бъдеще действително ще е, имаме достатъчно средства и ще можем да включим много повече участници в програмите. Това е изключително важно за всички граждани и особено за младите граждани, които могат само да спечелят от е, е обучението и образованието на европейско равнище в рамките на тази програма. Мария Антуанет Мопертюи. Благодаря, господин председател. Благодаря, че се обърнахте към нас. Аз съм докладчик по предложението за регламент на комисията относно териториалното сътрудничество в Европа. Бюджетното предложение комисията намали с 12% е, е, сумата, която е за европейското териториално сътрудничество които се използват от местните власти. Това е интеррег, изключително оценявано инструмент, особено в настоящия контекст, защото позволява да се сближат европейските граждани и затова има голяма принадена стоеност, разбира се. В своето становище, което беше представено през декември 2018 година, Комитетът на регионите пледира за запазването на стоеност от 10 милиарда евро за тази политика, и 970 е, милиона за финансиране на междурегионални инвестиции в областта на иновациите. Тези искания бяха представени на Европейския парламент работата, която беше проведена съвместно с европейския депутат Римо, комисията режи позволи много бързо да се, позицията да се сближи и миналата седмица този, тези предложения бяха прети от Европейския парламент. Днес бюджета се разисква в съвета, но остават два въпроса е, преди вашия голям опит, каква политика според вас, кои политики ще бъдат най-засегнати от бюджетен план? И втори въпрос, смятате ли, че бъдещите арбитражи ще позволят да се запазят достатъчно високи ресурси за политиката на териториално сътрудничество, които е, искам да кажа, че обхваща транснационалното сътрудничество, трансграничното сътрудничество и ние пожелахме Комитета на регионите и Европейския парламент морското сътрудничество да остане в глава трансгранично сътрудничество, също за отдалечените региони, интеррегионалното сътрудничество и междунарегионалните инвестиции, включително. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. И сега, господин председател, вие имате думата да отговорите на поставените въпроси. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че ако... Да, много. първо, искам да се спредера на определени програми. Парламентът определи позицията си е, е, след дискусия в пленарна зала. Е, Имаше тристранни срещи, но заключенията са временни, защото за момента не сме запознати с обема на кредитите. И при всички преговори между парламента и съвета, докато няма съгласие по всичко, не сме постигнали съгласие по нищо. Това трябва да се има предвид от всички. Госпожа Алиени подчерта разликата между градовете и регионите. Тя подчерта колкото трудно се сътрудничи с съвета. Е, госпожо, искам да ви кажа, че сме солидарни с вас. Е, ние също толкова трудно работим с съвета. Преди всеки съвет по общи въпроси е, се опитваме да поприказваме предварителни, да знаем какво ще стане. Влизаме в така наречените кутии за преговори, но това е много трудно. И след като се проведе заседанието на съвета, пак отиваме на спявка, за да видим какъв напредък е постигнат в съвета. Но за момента не може да се каже, че сме постигнали далече. Тъй като като всеки чака е, държавните и правителствени ръководители да се съберат. Съвета едва ли не е, е, ги моли да се изповядат, за да се разбере какво ще стане и после ни казват всичко е решено. Надяваме се да не се работи по този начин и за бъдеще, чрез натиска на парламента и на комитета на регионите, ще избегнем подобен изход е, на въпроса за е, обща скостопанска политика. Е, искате преки плащания, да стане колкото може по-бързо. В комисията по садско стопанство на парламента се каза, че искаме да има равенство до 2027 година, да се постигне то. Ролите на Комитета на регионите трябва да се подчертае. Но е, Европейския съюз, когато разработва регламенти, е, е склонен да ги усложнява. Много често е, на национално ниво има свръхпредписване на норми. И аз подозирам, че и регионите, и те, и те, и, и, и, и те е, е, слагат още един слой. По принцип, всеки законодател се подозира, че е творец на усложнения. Затова нека пишем регламенти, като ни трепери ръката, както казва Монтескю. Господин Клержо, ние сме солидарни по научните изследвания. Е, има призиви за проява на интерес, но е, най-добрите проекти са удовлетворени в минимален мащаб, само 11%. Това води до голямо неудовлетвореност, макар че проектите често са качествени. Регламентът, е, който се прилага, е изключително сложен и може би в много случаи е, трябва да се плаща на хора, които не са специалисти и трябва да им се плаща според успеха, е, success fees. Тъй като Европейски съюз не може да си напише програмите достатъчно ясно, трябва да се минава през трето лице и тези success fees, разходи по успеха, са много големи. Тоест Европейския съюз пиле средства. Не смея да говоря и за проверките. Ексанте, експост, одити, които обезкуражават участниците в програмите. И това не създава чудесна представа за Европейския съюз. Колкото до разходите, мисля, че трябва да разходваме по различен начин. Нивото на публичните разходи в Европейския съюз като цяло не може да нараства. Наш дълг е да взимаме смели арбитражни решения, да не увеличаваме разходите и понякога зле насочени кредити на национално ниво да бъдат на разположение на Европейския съюз и да кажем, че това е европейската добавена стойност. Ние сме длъжни непрекъснато да показваме, че ако средствата, основно идващи от национален бюджет, ако транзитират пред европейския бюджет, накрая ще се постигне европейска добавена стойност. И това не се отнася само за солидарността господин първи заместник председателя говори за това, че трябва да бъдем на фаза с гражданите. Вие настояхте на цифровизацията. Цифровизацията безспорно е едно от основните предизвикателства пред нас. Те поставят под въпроса за наяти, работа. Вчера в сграда Шарлемания беше организирана конференция от Европейската комисия за бъдещето на труда. Тоест, колко е важно професионалното обучение, за да се подготвят млади таланти, не само във висшето образование. И госпожа Мюлер спомена разъм. Аз се радвам, че е, мненията ни съвпадат. Радваме се, че средствата по еразъм се отрояват. Говорихме за 157 е, е, милиарда, докато милиона, докато а, а, после става 3 милиарда, два пъти повече средства. Ако подкрепим предложението на комисията, през 2021 година ще има по-малко средства, отколкото през 2020. Е, сега по Еразъм удовлетворяваме една от две кандидатури. Ако е разъм да не остане само за висшето образование, а да се демократизира, е, за да могат е, чираците да получават стипендия не само за да заминат 15 дена, а да се потопят в чужда среда поне за 6 месеца, за да могат и чираците да говорят на друг език, различен от родния им език. Комисията в е, проекта Еразъм предвижда центрове за върхови постижения. Така че центровете за професионално обучение, Vocational Education, Twinning Institution трябва да бъдат на възможно най-високо ниво. И специално за професионалното обучение искам да ви кажа, че Европейския съюз, който няма правомощие в областта на образованието, но има само няколко инструмента. Не говорим само за инструмента мобилност, благодарение на Еразъм, но и инструмента за фонда за регионално развитие Европейския социален фонд. С тези два фонда могат да се правят инвестиции е, в центрове за професионално обучение, където да се обучават за наечи и в страни, където за момента няма нищо, поне да се финансира функционирането на такива средства за студенти от други страни. Госпожо Монперсюи, зададохте ми два въпроса. Не мога да ви отговоря, защото не знам каква ще бъде позицията на съвета на последния етап – Единственото, което мога да ви кажа, че парламента е на вашето мнение. Ние настояваме да останат кредитите по кохезията. Аз мятах, че средствата се разпределяха малко произволно. Това беше черната дупка на демокрацията. Сметната палата разработи чудесен доклад. Напомня ни кои са параметрите, по споразумението от Дъблин от 90-те години, така поне е известно това споразумение. Тоест, параметрите се променят според страните, но ние сме компетентни по обема. Казваме да или не. Компетентни сме по самите програми. Там има съвместно взимане на решения. Но по тези въпроси, било то ОСП или кохезионни фондове, крайна сметка е, съвета решава и както каза госпожа Марини, ако имате проблеми, за да получите винаги и е, моментално отговорите, които очаквате от съвета. Искам да ви кажа, че парламента ще ви слуша внимателно и солидарно, защото въпреки усилията ни, трудно можем да предвидим какво ще реши утре съвета по многогодишната финансова рамка или по програмите. Това са, господин председател, отговорите, които мисля, че мога да дам. Nous continuons maintenant notre débat par 11 participants qui ont demandé de s'inscrire euh, dans la liste des orateurs que има 11 участници, които се записаха да, за да участват в нашия дебат. Искам да ви припомня, че казахме по една минута на човек. Първия оратор, това е Михил Вайзмер, Вайзмерман, нашия колега. Благодаря, господин председател. Много важен е дебата, който провеждаме Виждаме колко важно е сътрудничеството между е, Комитета на регионите и Европейския парламент. Установихме го и по отношение на политиката на сближаване, е, е, когато работихме по становището. Да, до голяма степен нашите виждания съвпадат за това как би трябвало да се използват е, е, средствата е, в тази сфера. Бъдещата политика на сближаване естествено е изключително важна, но финансовия натиск върху нея, който упражнява комисията в своето предложение, не се споделя от парламента и от комитета на регионите и ние трябва да инвестираме естествено повече средства и в е, Еразъм, е, и в Инвестию, е, но без политика на сближаване няма да можем да постигнем успех. Още миналата година установихме, че има проблеми, проистичащи от съкръщенията в бюджета, така че Мога само да подчертая колко важно е да се работи заедно с държавите членки, за да установим потребностите и действителните нужди от средства. Благодаря. Госпожа Табада. Благодаря, господин председател. Ще подчертая градското измерение още веднъж. Все повече хора в Европа живеят в е, е, градските региони. Е, между 2020 и 2030 година ще нарасне този брой. Пет от пъти повече, така че ние би трябвало да е, имаме предвид е, градското измерение. Знаем, че в това отношение бе направено много през последните години, но когато говорим за МФР, искам да подчертая колко важно е да се съобразим с градското измерение и развитието в градовете. Е, това е, е важно и от гледна точка на, на програмите за насърчаване като Хоризонт 2020, които трябва да обхванат в по-голяма степен градовете, но също и редица инструменти, които ползваме е, за насърчаване на градското развитие. Смятам, че с е, нашите искания трябва на всяка цена да запознаем колкото е възможно повече е, хора, които взимат решения. Бруно Браник има думата. Благодаря, господин председател. Европейския съюз се възстановява от кризата, но ние се нуждаем от много повече инвестиции в държавите членки. Политиката на сближаване е, естествено ще ни помогне да е, намалим различията между отделните региони и държави. Е, това е изключително важна политика за да реализираме нашите амбициозни цели приветствам желанието на Европейската комисия да се увеличат средствата по Еразъм и за Инвестен ИУ. Приветствам още повече предложенията на парламента, които предвиждат едно увеличение на средствата за политиката за сближаване. Кохезионната политика не бива да бъде застрашаване. Трябва да се съобразим с необходимостта от едно увеличение от поне 5%. Така че е, по-голямата политика на сближаване, е по-ясно изразената е, политика е, по линия на Европейския съюз на практика няма да поставя вече въпроса за субсидиарността, а ще поставя въпроса за намалените различия между държавите. Трябва да инвестираме повече в регионите, в общините, където живеят гражданите. Председателят прекъсва оратора. Hvala predsjedniče. Da bi uopće o ovoj temi mogli razgovarati, mislim da najprije trebamo... Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността е, да говоря. И трябва да кажа, че първо трябва да определим целите си. Ние, нашата цел е да направим Европа по-сигурна, по-безопасна и по-приятна за живеене. Е, естествено, в контекста на глобалната економика и трябва да дефинираме нашите приоритети образование, съобразено с потребностите на пазара на труда, безопасни храни, изкореняване на бедността, създаване на нови работни места, цифровизация и така нататък. Списъка е дълъг. Европейският бюджет би трябвало да подпомага постигането на тези цели и приоритети. Този бюджет трябва да отразява всички наши е, амбиции и цели. Като министър по европейските въпроси на моята федерална провинция мога да подчертая е, колко важни са вашите виждания, мога да ги подкрепя изцяло. Е, способността за финансиране е, трябва да бъде на лице, за да можем да оправдаем очакванията от Обединена Европа, още повече в контекста на предстоящия Брексит и като имаме предвид, че правителствените и държавните ръководители дефинираха нови задачи е, е, и е, по отношение на Erasmus Plus и на InvestEU и Хоризонт без увеличение на вноските на държавите членки и увеличение на бюджета, просто няма да е, можем да се справим. Естествено, че данъка за транзакциите също е, би трябвало да е, влезе в сила, за да допринесе за един функциониращ Европейски съюз. Необходим ни е стриктен график за приемане на програмите, за инвестиции, защото в никакъв случай не бива да си позволява нямаме забавяния от една, две, три години, така както беше в рамките на ОСП. Е, това ни тревожи. Председателя Силко Турки има думата. Е, хвала. Dakle, u okviru ove zaista složene teme želio bih podržati... Благодаря, господин председател. Темата е сложна. Подкрепям инициативата на парламента за увеличение на финансирането за устойчиво градско развитие е, по регионалните фондове. Това беше предложение на комисията от е, наличните фондове, инструменти за териториални инвестиции, за градски инициативи, обмен на опит, засилване на капацитета на европейските градове. По този начин се разработват иновации, нови стандарти в управлението на градовете. Всички сме съгласни, че това е необходимо за местното самоуправление, за устойчиво и интегрирано развитие. По този начин е, се дава адекватен отговор на социалните предизвикателства пред нас. Председателя, благодаря. Колегата Петър Кайзер има думата. Е, господин председател, уважаеми господин председател, бюджета е всъщност политика, изразена в цифри. Европейския парламент и Комитета на регионите желаят повече Европа, желаят повече насърчаване на регионите и местните общности и най-вече повече е, кохезионна политика. Е, Съветът е, е, защитава е, интересите на отделните държави членки, но в крайна сметка регионите и общините са част от държавите членки и държавите членки трябва да осъзнаят, че това, което ние искаме е в техен интерес. Съкръщаването на кохесионната политика и регионалната политика на практика няма да насърчи развитието на Европейския съюз. Само още едно изречение. Необходимо ни е повече смелост смелост, повече кораж, за да въведем е, и е, данъка за транзакциите, и данъка за е, цифровите платформи. И още нещо. Някои от критериите по Мастрихт може би трябва да се преосмислят и коригират в духа на интересите на регионите и градовете. Емил Бок. Емил Бок има думата think... Господин председател, колеги, мисля, че следва да инвестираме повече в онова, което ни прави по-европейци. Е, в частност, младите хора, културата и кохезионната политика. За младите хора – ние имаме над най-проевропейското е, поколение от цялата история на Европейския съюз. Тоест да инвестираме в Еразъм Плюс, е, безработица сред младите хора, изобщо повече за младите хора. На второ място културата. Европа са грижи твърде много за тялото и по-малко за душата. Трябва да инвестираме повече в душата на Европейски съюз. Не са ни необходими само институции, а душата на Европейски съюз, нашите граждани и е, нашата е, идентичност. Политиката по сближаване. Това трябва да е политическа цел, а не техническа цел. Бъдещето ни като Европейски съюз зависи от тази политика. Във всеки ъгъл на Европа виждате това. Виждате колко е важно да се децентрализира процеса и да се намалят процентите на съфинансиране. Председателя, следващия. Уважаеми господин председател, благодаря Европа е изправена пред много предизвикателства във връзка с сигурността, във връзка с Брексит. Не бива да забравяме един от основните стълбове на европейската политика, политиката на сближаване. Трябва ефективно и ефикасно да изразходваме средствата по фондовете. И много важно е за, в рамките на това разумно изразходване да бъдем гъвкави Гъвкавостта е, ни предлага възможност за трансфериране, за прехвърляне на средства в полза на регионите и аз предлагам на комисията да прояви тази гъвкавост и да увеличи е, дела на кохезионната политика за регионите от 3 на 5%. Европейското финансиране е от огромна полза за регионите, е, а също и градските райони се нуждаят от изключително много средства, от по-големи инвестиции. Кристоф Руйон, последния изказващ. Благодаря, господин председател. Основният въпрос е защо един бюджет на Европейския съюз искаме бюджет на Европейския съюз. Това е като е, маята за сладкиша. И това са 1200 милиарда е, евро, които вече от 20 години позволиха да намали, се намалят разликите между териториите и да осигурят а, а, успеха на държавите. И сега трябва да се борим, да продължаваме субсидии за нашите територии, защото Европа е навсякъде, кохезионната политика промени в положителен смисъл Европейския съюз, а и защото имаме нужда да подкрепяме нашите предприятия, да подкрепяме новостите. Господин Артуи, ние сме съседи, Познаваме се добре. Европа много способства за земеделската политика, но днес да използваме добре на фондовете на Европейския съюз трябва упростяване. И какви са начините по които ще се осигури това? И второ, как може да направим така, че политиките на Европейския съюз да са по-известни? И тук трябва да се постараем много в областта на комуникацията, как в следващия бюджет ще имаме всъщност средства за да водим тази политика за информация. Благодаря на всички участници в дебата. Давам думата на господин председателя, за да може той да отговори на вашите предложения и въпроси. С колко време разполагам, господин председател? В 18.30 трябва да спрем, но може, ако искате, да останете тук още. И така, аз много внимателно изслушах вашите забележки. Оценявам до каква степен кохезионната политика е важна. Това е едно от свещените крави заедно с земеделската политика. Господин Райхман се изказа като почерта необходимостта от добро сътрудничество и запазването на кохезионната политика. Вярно е, че има този нов инструмент InvestEU, когато председател Юнкер пристигна, оглави комисията на 1 ноември 2014 той постави диагнозата, че Европата се страда от е, финансовата криза, от дефицит на инвестиции. И имаше предвид това, което е многогодишната финансова рамка, която все още се изпълняваше и вече нямаше пари. А като няма пари, какво да правим? Опитваме се да измислим някакви нови схеми. И така се зароди а, този фонд, Европейски фонд за стратегически инвестиции. Постарахме се всички територии и страни да се ползват от този фонд и когато разпитвам Европейската инвестиционна банка, която беше главният оператор, те ми казаха, че действително е имало едно справедливо разпределение, освен на субсидиите, помощите. Имайте предвид, че някои такива схеми могат да се изградат благодарение на това, като беше вчера Европейския фонд за стратегически инвестиции, днес се нарича InvestEU, но е същото с сливането на някои други фондове, които внасят повече гъвкаво, защото сега, когато свършиш един фонд, за да минем към другия фонд, който пък имаше не използвани кредити, беше една много сложна процедура. Имайте предвид в вашите териториални политики, че благодарение на InvestEU някои инвестиции, които не бяха взети по внимание от пазара, могат днес да представляват интерес пред финансистите, защото има гаранция, която се предоставя от InvestEU. Госпожа Тамара каза, че четирима граждани от пет живеят в градовете или ще живеят в градовете, но мисля, че господин Турк отговори добре. Той каза, че подкрепя на пъстите, на посоката, която поема Европейския парламент, която става дума за трайното градско развитие. Това е, може би, един път, който трябва да използваме така решително, и в нормативната уредба ще трябва да има достатъчно гъвкави разпоредби, за да позволят необходимите промени, корекции, когато трябва да прибягвате до подобни кредити. Господин Хавек подчерта това, че е, европейската политика на кохезия трябва да бъде основен инструмент за да позволи на държави, които са може би не толкова добре съоръжени, да настигнат останалите и да участват а, на равна нога в Европейския съюз. Да се постави ударението върху това, че бъдещите инвестиции могат да бъдат също и обучението и професионалната подготовка, а не само бетон и асфалт и че това е добра инвестиция за бъдещето, това да се инвестира в образованието но не е и дума не може, не може да става да се постави под, внимание, е, под е, въпрос е, принципа на субсидиарност. Господин Фрего говори за сигурност и за растеж. Той постави ударението върху необходимостта да отидем по-далеч в областта на обучението и образованието, това, което подчерта по отношение на климата и очакването на, на обществото общата селско-стопанска политика трябва да вземе под внимание тези въпроси. Били то, е, било то свързано и с е, здравеопазване и други въпроси. Но убеждението е, че Европа позволява да съчетае, ако има поне път недоразумение между земеделския свят и очакванията на обществото, трябва да има едни и същи разпоредби по, е, за цял, целия Европейския съюз, за да успеем. И в нашата търговска политика, която сключваме споразумени с трети страни, ако искаме да бъдем сериозни, трябва да наложим на страните, които изнасят, които изнасят към Европейския съюз, същите условия на е, производство. И с тази цена, на цената на това ще повлияем а, върху защит, опазването на климата. Госпожа Моне говори за въз... отговорността на държавите членки, за последствията от Брекзита. Мисля, че те чакам чакаме още няколко дни или може би няколко месеци преди да сме наясно относно собствените ресурси. Съгласни съм с вас, госпожо, защото между предложения един данък върху финансовите е, операции, част от предложенията на парламента. Сега това, което чух от страна на съвета, те са доста така слаби отзвуците. А, иначе всичко, което е свързано с а, а, данъчното облагане, трябва да бъде предмет на единодушно вземане на решение. Представете си какви а, какви преговори ще има. Господин Тур говори за трайната градска политика и средствата, които смятаме да използваме за това. Подчертахте и другите предизвикателства, като цифровизацията. Господин Кайзер посочи, че бюджетът определя политиката, но тази формулировка може да се обърне. Тоест, първо трябва да знаем какво искаме да направим и тогава вече да мислим за бюджета, съобразно средствата, с които разполагаме. Трябва да държим сметка за регионите, разбира се, и да проявим повече храброст. Вие говорихте за данъците, но и тук, ако искаме да бъдем ефикасни, да се борим срещу данъчните обежища, срещу данъчни неплащане на данъци, единствено Европа може да ни даде средствата за това. И това е едно послание, което трябва да представим пред нашите граждани във връзка с разнообразието на регионите. Господин Бог говори за инвестиция, младост, култура и сближаване и необходимостта да се даде някаква душа на европейската политика, която е част от нашата идентичност, да се определят нашите политически цели. И ако договорите правят така, че Европейския е, съюз няма компетенции в областта на образованието и обучението. Не трябва да чакаме а да вървим все пак в тази посока. Е, разъм е много добър инструмент. 30 годишнината е, отпразнувахме през 2017, но Еразъм трябва да бъде по-демократичен. Защото днес основно Еразъм, Еразъм е в полза на студентите и висшето образование. А не може да остави млади които са безработни, които са се откъснали от обучението. Европа трябва да се мобилизира, да помогне на всички тези млади и интереса от мобилността е възможността те да видят какво става другаде. Някои страни успяха по-добре от други, нека да се опитаме да ползваме добрите практики. Господин Добра, или госпожа Добра, прощавайте, говори за предизвикателствата, свързани с сигурността и политиката на сближаване и необходимостта от гъвкавост. Да, мисля, че това е много важен елемент. Впечатлен съм от нашите финансови регламенти. Това са 500 страници, като че ли има някакво недоверие при изготвянето на този регламент. Нищо не се постига с недоверие. Ако някой държави членки трудно упражняват е, финансов контрол, може би трябва да им помогнем. Но това не е причина, защото някои е, държави имат малко елементарна система за контрол и да налагаме на всички правила, на всички държави, включително и тези, които имат подходящи мерки. Да, може, трябва, не трябва да се колебаеме, да въведем гъвкавост, вместо да се затваряме в някакви тесни правила, защото те вече в един момент остаряват и в една институция като Европа, която няма правителство, но има правила, закони. Може да стане така, че някои правила се окажат, че са написани, когато проблемите, с които се борим сега, не са съществували. И затова имаме затруднения с иммиграцията, с последствията от глобализацията, цифровизацията. Нещата се промениха и известен брой така правила трябва да бъдат преразгледани и, съм, и сте прав, като говорите за гъвкавостта господин Хою, който е мой съсед, защото сме от съседни департаменти. Защо бюджет? Ами, за да се приложи една политика. И аз мисля, че ще е интересно да проведем един по-структуриран, задълбочен дебат относно това, което искаме да направим от Европа, преди да определим бюджета, защото така както сме подготвили многодишната финансова рамка, не искам да кажа, че е обикновен бизнес, но всеки, всеки така се изкушава малко да бутне летвата нагоре, без да си задава а, а, въпросите, а има някои държави, които не се отказват от нищо. Но аз самия съм териториален, избран в една територия и съм прикрепен към една територия. Необходимо е да има упростяване, по-добра комуникация. Мисля, че могат да се използват всички средства за съобщения и за да може все пак добре да комуникирате, трябва да има какво да кажете. Затова трябва да има дебати, които да интересуват общественото мнение. И като казах това, искам да кажа, че моето доверие е плод от работата, която се извършва във вашия комитет, господин председател. И имаме интерес да работим заедно в интерес на Европа, за да превърнем Европа в една световна мощ, която да подготвя нашето бъдеще и която да ни защитава. Благодаря, господин председател, за този много интересен дебат. в който нашия комитет участва. Това беше целта. Да направим равносметка за това, докъде сме стигнали. По време на три пленарни заседания работихме много по становища. Днес чухме състоянието на нещата, за което много ви благодаря, защото това доказва също, че това, което вършим ние тук е наистина полезно. И сега ще се заема с последната права, която трябва да ни доведе до е, успеха си, след като победим съвета на министрите, до утре, 9 часа. Нека да си, да си отидем, да си починем. Благодаря за вашето участие и присъствие и ви желая приятна вечер.